ich möchte ihnen mitteilen dass wir heute kein koordinatorentreffen haben weil wir es nicht brauchen. Искам да обявя, че днес нямаме среща на координаторите, понеже не ни е нужна. Поради тази причина точки 5 и 10 е, заседания на координаторите падат. В е, е, дневния ред се налага промяна точки 6 и 7 да минат сутринта. Papieren, wenn Sie Einwände haben, melden Sie sich vor Ende der Sitzung. Имате протоколът. Е, ако имате възражения, моля направете ги до края на заседанието. Няма превод на е, шведски, латвийски, естонски и малтийски днес, но останалите езици има. Сега няколко законодателни въпроса по които ние участваме, така да се изразя. Първо, по програмата Еразъм Плюс вече не се нарича Еразъм за всички, а Еразъм Плюс. Първия път беше неуспешен. Втория, успех, е, е, втори опит беше успешен. През е, юли вече направихме успешен диалог между трите страни. В момента се прави езикова редакция. На 16 и 17 септември на заседанието на парламентарната комисия ще одобрим предложението поне на първо четене. Пред Полагам, че сте запознати с нашите становища. На сесията през октомври, първата сесия през октомври имам предвид, е, може би ще сме готови да бъде внесено предложението. Проблемът е, е свързан с предложенията на комисията за бюджета. Те имат свое предложение за еразъм за всички и все още текстът няма правна сила, така както той е договорен на тристранните разговори. Необходими са известни корекции. Но още сега мога да ви кажа, че няма специален текст посветен на младеща, такъв какъвто съгласувахме тристранно. Днес очакваме трудна среща. Следващият трилог на 25 юни беше проведен. След заседанието ни днес ще се срещна с докладчиците в Сянка. Има още няколко открити въпроса. Ще ги поставим на вниманието на съвета и би трябвало през септември бързо да се изчистят. Следва програмата Европа за гражданите – Както знаете, процедурата е само с даване на съгласие. Трябва да изчакаме, докато се изясни колко средства ще бъдат осигурени за програмата. Знаете, че намалението при нея е 23%. Това е много сериозно урязване на програмата, но за съжаление не можем нищо да променим. Можем да кажем само да или не, просто ще трябва да преглътнем горчивия хап и това е. Това са съобщенията ми, по някой от тях ще навлезем а, по подробно в последствие. Днес имаме гости, министри от Литва, господин Шарунас Биротис, министър на културата – Винаги е трудно, когато се сменя председателството и трябва да чуем какво предстои през следващите 6 месеца. Отгоре на всичко 2 месеца са вакансия. Чуваме прекрасните намерения и цели, които си поставите. Добре знаете какво а, са свършили предишните председателства. Сега вашата задача е да продължите. Те свършиха черната работа, а вие ще се овенчаете с лаврите. Няма да навлизам в подробности. Er Давам думата на министъра на културата, господин Бирути, за да ни разкаже за приоритетите на председателството. Vielen Dank, sehr geehrter Herr благодаря, госпожа председател, уважаеми депутати на Комисията по културата, скъпи приятели и колеги. Радвам се да ви нарека колеги, тъй като съм прекарал известно време тук в Европейския парламент като евродепутат и се радвам действително да бъда отново тук и да говоря пред вас и да ви запозная с нашите цели по време на председателството ни. Ако нямате нищо против, сега ще мина на литовски и ще кажа защо. Вероятно знаете, че литовският език е един от най-древните живи езици близък до санскритския и сега ще имате възможност да го чуете, защото нямате членове от Литва във вашата комисия. Уважаеми депутати от Комисията по културата, бих искал да ви представя приоритетите на литовското председателство в сферата на културата и аудиовизуалния сектор. Най-напред искам да кажа, че за нас председателството е огромно предизвикателство, същевременно ни дава отлична възможност да допринесем за една силна конкурентоспособна Европа. През следващите месеца ние ще се фокусираме върху конкретни преговори с институциите на Европейския съюз за постигането на най-добрите възможни резултати. Ние ще се стремим да гарантираме плавен законодателен процес, да бъдем честен посредник, да включим всички заинтересовани страни в този процес. Само работейки заедно ще можем да постигнем съществени резултати. Ние осъзнаваме важната роля, която играе Европейският парламент днес във вземането на решения. Тя представ... Той представлява повече от 500 милиона европейски граждани. Ето защо по време на нашето председателство ние ще се стремим а, към а, продуктивно и взаимноизгодно сътрудничество с Европейския парламент. Искам да използвам тази възможност, а, за да отправя благодарности на колегите а, от Ирландия за положените от тях усилия и за постигнатите резултати по а, програмите, свързани с културата и аудиовизуалния сектор. Ние ще се стремим да приложим на практика и други действия, така както са определени от председателството Тройка. Ние ще работим за подобряване на економическото състояние на економиката, и за повече растеж в Европа. Ролята на културата и на творчеството при реализирането на тези цели е изключително важна. Ето защо укрепването на сектора на културата чрез устойчив и прообщаващ растеж е, растеж е един от моите а, приоритети. Културата не е в зависимост от други сектори. Тя дава пряк принос за създаването на едно по-здраво общество. Тя ни дава възможност за свободно изразяване, да опознаваме други народи, да развиваме творческите си умения. Културата е в основата на многообразието и общността на нашата идентичност. Културата е двигател на економиката ни в наше време. Културните и творчески индустрии се разрастват много по-бързо, отколкото други сектори на економиката. Днес този сектор осигурява повече от 7 милиона работни места в Европейския съюз, което възлиза и на 6% от ВВП. Ние изцяло подкрепяме резолюцията от 18 юни, прията от Комисията по културата на Европейския парламент относно важността на културните аудиовизуални сектори в Европейския съюз. Тези мерки трябва да бъдат финансово обезпечени. Ние имаме пълно разбиране помежду ни по този въпрос. Трябва да се укрепи ролята на културата, трябва да се отговори на всички днешни предизвикателства, да се гарантира взаимодействието на сектора на културата с други економически е, сектори, сектори на политиката на Европейския съюз, за да се гарантира интелигентен е, и устойчив растеж. Радвам се, че председателят на Комисията по културата ще участва в е, проявите, които организираме в Вилнюс за обсъждане на тези теми. Уважаеми депутати, ние ще се стремим по време на нашето председателство да имаме едно плодотворно сътрудничество с Европейския парламент за определене на европейски столици на културата за периода 2020-2033, за да може да се определят онези културни дейности, които са от най-голяма важност за гражданите. Искаме да благодарим на комисията за коментарите и становищата, които изготвя. Разглеждайки ги, ние установяваме, че имаме много сходни позиции. Ще продължим да работим заедно с Европейския парламент, за да намерим общи позиции, така че програмата да влезе в сила възможно най-скоро. и да се започнат нужните процедури до края на годината. Ние ще обърнем внимание и на други законодателни процеси. Председателят посочи трудности с финансирането на сектора на културата. Ние ще се стремим да се реализират плавно предвидените дейности от 1, до 1 януари 2014 Говоря за програмата Творческа Европа, подкрепа за сектора на културата, аудиовизуалния сектор. Радваме се, че можем да се сътрудничим с Европейския парламент по един положителен начин в края на преговорите по програмата Творческа Европа се надяваме, че ще отговорим на очакванията и на парламента, и на съвета, и което е още по-важно, ще отговорим на очакванията на работещите в сектора на културата. Културата и аудиовизуалния сектор са изключително важни за разпространяване на важни за нас идеи. В резултат на конструктивното сътрудничество между съвета и парламента, ние а, можем да преодолеем различията и да намерим решения скоро съветът ще се обърне към Европейския парламент с молба да одобри програмата Европа за гражданите. Въпреки, че не сме много доволни от намаляването на финансирането в бюджета на програмата, въпреки това, ние сме оптимисти, че ще има успешно реализиране на предвидените проекти и че ще можем да въведем някои новости. Тези проекти са важни за обществото и се надявам, че ще бъдат реализирани на практика. Госпожо председател, уважаеми докладчици, господин Скурия, госпожа Коста, господин Такула, уважаеми депутати на Комисията по културата, Литовското председателство най-искрено благодари на всички ви за успешното и конструктивно сътрудничество. Що се отнася до новите инициативи в сектора на културата, Литва ще продължи да води преговори по предложението на Европейската комисия от 30 май относно преразглеждането на директивата на Европейския парламент и съвета за връщането на културни предмети които са принудително отнети от държави в Европейския съюз. Надяваме се до ноември да работим с вашата комисия по този въпрос. Надявам се, че Европейският парламент в аудиовизуалния сектор ще започне дебат за аудиовизуалния сектор с оглед на новите технологии, на свързаната телевизия в частност. Радвам се, че Европейският парламент прие резолюция по въпроса минала, миналия четвъртък. Тази резолюция ще послужи за основа за разисквания в съвета. Искам също да поздравя докладчика Петра Каменберт за отличната оценка на средата и удачните предложения, които прави. Ние искаме да гарантираме плурализъм на медиите при новите условия. Очакваме да изслушаме всички заинтересовани страни, да координираме действията в максимална степен на европейско ниво. Този въпрос ще се обсъди на неофициалната среща на министрите на 2 октомври в Вилнюс. Литва също е готова да започне преговори за разпространяване на цифрово съдържание и свързаните с това предизвикателства в сферата на киното. Уважаеми депутати, от Комисията по културата. Радвам се, че имам тази възможност да, да представя приоритетите на нашето председателство. Ние ще успеем да постигнем целите благодарение на тясното ни сътрудничество. Зная, че ви очаквате конкретни резултати и ние сме готови да започнем работа. Бих искал да спомена още един аспект – вдъхновяването на а, проекти в сферата на културата и изкуството. Ние ще организираме редица проявки в различни градове Брюксел, Гент, а, а, Страсбург. Ще организираме изложби, както и други прояви и се надявам, че по този начин ще можем да представим по-добре нашата страна и това ще бъде и тест за силното влияние на културата и нейният обединяващ ефект. Ще се радвам, ако през следващите 6 месеца мнозина от вас посетят Литва, за да я преоткрият и се надявам, че ще работим успешно и съзидателно. Искам да ви благодаря за вниманието. Госпожо председател, сега съм на разположение да отговоря на въпроси, поставени от членовете на комисията. В бъдеще ще се радвам да дойда отново във вашата комисия за допълнителни разисквания. Благодаря. Благодаря, господин министр. Много хора поискаха думата. Ще дам първо на вице председателя на комисията. Благодаря много на министра на културата на Литва и за неговото експозе. Ще се спре на въпросите на бюджет. Така ще бъде по-лесно за всички да разберат, тъй като вие казахте, че не, се, не сте доволен от изхода а, на решенията по бюджета и трябва да призная, че и аз споделям това чувство. И ще цитирам цифри. Когато обсъдихме с комисаря Василио в началото на програмата Творческа Европа, идеята беше културата и медиите да са за, заедно и да бюджета да е около 37%. Сега резултатът е, че сме далеч от тази цифра. Това не е добро развитие. Вие сам казахте, колко е важна културата за развитието на Европейския съюз и това снижение на бюджета <clears throat> за 2014 година е далеч под цифрите за 2013. Вие също споменахте програмата Европа за гражданите, която също е намалена с 23%. Това също е изцяло срещу в разрез с обещанието а, и с това, което трябва да направим. И за това сега въпросът е, тъй като ще започнем да се борба <clears throat> за бюджета 2014, бих искал да знае дали литовското председателство е готово за повишаване на бюджета за 2014 година, особено по някои приоритети, за да можем да изпълним онова, което е обещано на политическо ниво в областта на културата и Европа за гражданите. Благодаря. Благодаря. Благодаря много за тази отлична презентация. Аз съм привърженик голям на, Итали... на литовското председателство и а, му пожелавам успех. През течението на вековето ние сме били заедно едни от големите сили в Европа, така че съм искрено заинтересован от успеха на литовското председателство. Както знаете, Европейският парламент застана ясно на позицията на изключване на културата и аудиовизуалния сектор от преговорите с САЩ. Аз призовавам министъра да направи усилия да не бъде изключен от търговските преговори с САЩ. Ние искаме да закриляме при а, културата. И да, така да се каже, да противостоим на американското влияние в културата. И аз се надявам, че министъра ще се погрижи за тази, за изпълняването на тази цел. Що се отнася до програмата за творческа Европа, тази, Европа трябва, тази програма трябва да започне на време и държавите членки да получат насърчение, така че с приноса на всички държави членки и като имаме предвид това, че разполагаме с много малък ресурс от бюджета, много нисък процент, ние наистина ще се, имаме интерес за насърчаване на програмата в самите държави членки, особено в Източна Европа. По аудиовизуалния сектор искам да призова министъра да ускори цифровизацията на кината в Европа една вече ера, приключване, навлизаме в цифровата ера, 50% от кината, които още не са дигитализирани, ако не наваксат, просто ще бъдат затворени. Така че това е спешен въпрос, моля да го, то, го наблюдавайте го, защото и нашата комисия го е разглеждала и на по-ранен етап. Благодаря. Благодаря. Радваме се, че сте отново сред нас. Надяваме се, че в този период на ограничения ще имате енергията, ще имате правомощията да защитите културата и да бъдат гарантирани достатъчно финансови средства за нея в Европейския съюз. От името на много от моите колеги искам да кажа в каква степен председателството на Литва ни радва и ние искаме да отдадем дължимото на вашата страна, която дълги години беше потискана, наблюдавана, Шпионира на всички тези е, неща, е, които я карат е, да знае много добре какво означава, колко важна е културата. Аз казвам това, защото чрез културата можем да стигнем до корените на свободата, на оригиналността, на културата, какъвто е случай с вашата страна. В съвременния свят културата, както обикновено, е сред първите, чето финансови средства се урязват. Нуждаем се от това, независимо от сегашната система, да защитавате средствата, които са заделени за културата за тази година и за бъдещите години. Подкрепям изцяло това, което каза колегата Елга Трупер, Трупел и а, господин Борис. Ние ще следим много внимателно бюджета и развитието на аудиовизуалния сектор. В този сектор искам да ви напомня, че трябва да сте бдителни в три области. На първо място трябва да внимавате да има независимост на медиите и да обръщате внимание на държавите, които не осигуряват това. Имам предвид ваши съседи на, на юг от вас, където нещата не са много стабилни. Не може да се правят компромиси с свободата на медиите в Централна Европа. Нещо, което е важно в съвременния свят, е да внимавате да има баланс между частно, частния аудиовизуален сектор и обществения аудиовизуален сектор, за да могат да се предлагат разнообразни програми по телевизията и по други цифрови канали. Освен това, важно е да се мобилизират възможностите за инвестиране в публични аудиовизуални програми, да се гарантира съдържанието. Това са въпросите, по които исках да обърна вашето внимание и ви благодаря. Благодаря. Благодаря. Господин министър, аз с много голямо внимание ви слушах. Искам да ви благодаря за казаното от вас. Литовското председателство Вие подчертахте, че ще се търси тясно сътрудничество с държавите членки, за да се гарантира економическото развитие, работните места, конкурентоспособността. Бяха посочени Какви са целите на вашето председателство? Ние искаме да имаме и една Европа на културата. Вие говорите за растеж. В последния доклад е, за насърчаване на аудиовизуалния сектор, за създаване на работни места и растеж. Е, е, това са все мерки, които създават надежди. Вие Споменахте какъв е дела на културата в БВП между 6 и 7%. Необходимо е да се обърне особено внимание на младите хора и колко важно е да има обучение в сферата на културата и изкуството от ранна възраст, като се има предвид важността на културата в европейското общество. Европейската економика трябва да отчита важността на културата, но трябва да се гарантира и нужното финансиране от Европейския съюз. И аз не съм единствената, която говори за това, че е необходимо да се отчете това в новия бюджетен период. Културата в Европа често не се за нея не се предвиждат обикновено толкова средства, колкото за други големи програми. Както Елга Трупел и други колеги, ние сме доста недоволни от това, което се предлага за този сектор от предложеното от съвета през юни. Трябва да има повече видимост. Искам да попитам дали се учители всички тези аспекти. Аудиовизуалният сектор също може да води до развитие на местно ниво регионалното развитие също разглежда използването в бъдеще на фондовете и културата трябва да фигурира трайно в плановете за използване на тези фондове. Благодаря. Госпожа Такова. Аз да продължа ли? So, thank you, Chair. First of all, I would like... Благодаря, госпожо председател. Много се радвам да ви видя отново в парламента. С добри чувства си изпомням сътрудничество си и досегашната ни работа. Много се радвам, че сега заемате министерското кресло, аз и седя тук и не напредвам в кариерата. Пожелавам ви успех на председателството и ви благодаря за отличното изказване. Колегите ми зададоха много уместни въпроси. За сега аз имам един въпрос по програмата Европа за гражданите. Може би ви е известно, че аз съм докладчик по тази програма и съм крайно недоволен от случващото се с нея. Знаете, че бюджетът е жестоко урязан. Предложението беше за 229 милиона евро, сега е, програмата получава 160 милиона. Наистина съм разтревожен за тази програма и се надявам, че през едните 6 месеца ще може да се направи нещо за нея. Ако съм ви разбрал правилно, и по ваша оценка програмата е успешна, тя е необходима, а бюджетът в сегашния му вид е твърде малък, за да покрие потребностите Надявам се да имаме възможност да обсъдим програмата и да потърсим решения, за да я спасим. Това е което имам да кажа за сега. Пак повтарям, много се радвам, че ви виждам отново и се надявам на добро сътрудничество по време на вашето председателство. Господин Мигалски има думата. Може би трябва да коригирам малко казаното от Хана Такова. Той каза, че скромен е редови член на парламента и на комисията и си седи тук. Не, той е много скромен. Той е много изтъкнат член на нашата е, комисия и на парламента. Благодаря ви, господин министр, за вашето изказване. Беше много полезно за нас. По конкретните въпроси, които поставихте, мисля, че мога да ви подкрепя по повечето от тях и стискам палци за успех на председателството. Можете да разчитате изцяло на подкрепата на нашата комисия, особено по въпроса за връщането на предмети на културата, незаконно отнети в минали исторически периоди. Иска ми се да отбележа следното. По време на литовското председателство ще има среща на високо равнище в Вилнюс между Европейския съюз и страните от източното партньорство. Литва е сред е, страните с специализирани познания в тази област. Имате ноу-хау, познавате източното измерение на Европейския съюз и сътрудничеството с страните, които участват в източното партньорство. И за това не е достатъчно да бъдете просто отличника в е, е, региона, в който се намирате, а да бъдете добрия учител – да покажете а, вашата компетентност. Не забравяйте източното измерение. Госпожа Коста. Presidente, gentile Ministro, ho ascoltato con molta attenzione il suo interesse. Благодаря. И слушах се с голямо внимание вашата реч и разбира се с а, радост приветствам литовското председателство и желая всичко най-добре. А, мисля, че вниманието към културата ще бъде фокус на цялото ви председателство и това ще бъде един нов подход. Много неща, които казаха колегите, аз съм изцяло съгласен съм с тях, с тях особено за а, творческа Европа. А, мисля, че това е интересна а, инициатива, независимо от това, че комисията дава обратни сигнали. Тя каза, че ще има големи ресурси за новаторството, образованието и прогреса на културата въобще, но всичко това се оказа, че е урязано значително от съвета. И то непропорционално, ако питате мен. И мисля, че комисията разпредели а, непропорционално снижаванията на бюджета. Например, трябваше да има 30% повишение за една програма, но това, което наблюдавахме в процеса на преговорите, бе намалено. А през септември трябва да вече да окончателно да направим оценка на въздействието на тези орязвания и каква ще бъде оперативната възможност тогава, капацитет на програмата. Ние се надяваме, че ще получим помощ и подкрепа от председателството през 2014 година. Всеки, макар и скромен, всяко, макар и скромно увеличение е важно. Второ, с радост ви чух да казвате, че подходът ви е се базира на идентичността, но и на двойната идентичност, култура и економика, малко ставаме шизофреници от една страна важността на зелената книга, на творческа Европа и въобще културата като хоризонтално измерение, което прерязва целият договор. Но освен намаляванията на бюджета, в структурните фондове вече не се споменава думата култура. С други думи, тя е, като че ли е, не съществува. и парламента трябва да предприеме ключовите действия. Наистина странно е, че Европа не включва сред стратегическите си цели на структурните фондове нито културата, нито туризма. Мисля, че всеки страничен човек ще каже, че това е налудничаво. Тази ситуация трябва да бъде коригирана. Второ, програмата за научно-изследователска дейност и там липсва думата култура. А това е една програма, която възстановява хуманитарните науки в научно-изследователската дейност, така че необходимо е да преосмислим мащабно нещата и аз се надявам, че преговорите, които продължават, ще се радват на подкрепа и помощ от литовското председателство и ще стигнат до успешно приключване. Ние изключително много залагаме на вашето председателство, така че да използваме ресурсите през 2014 година по един най-добър начин. Благодаря, госпожо председател. Наистина прекрасно е, че при нас е министъра от е, литовското правителство, министъра на културата, че Литва пое председателството. А Харватия се присъедини, нейните депутати заеха местата с креслата си в е, парламента и мисля, че всички гледат, включително и Русия, с интерес. Що се отнася до литовското председателство, което идва след ирландското, аз мятам, че заслужава да бъдат поздравени и да им пожелаем успех. А, да. Мандата ви е 6 месеца, времето не е много. А, от, простира се до коледа а, и министъра предлага една програма, която а, дава добър знак по отношение на бюджета. А, мисля, че за съжаление а, има сигнали, че, че ще направите възможно най-доброто, за да неутрализирате основните дефицити, да дадете ход на всички положителни неща. Творческа Европа е една област, която аз залагам много. Нощ доста е направено, тя е една вълнуваща програма и тя трябва да се радва на добър успех. Министъра говори за тройката председателства ирландското, литовското и грецкото, което ще дойде. <clears throat> До каква степен има сътрудничество и приемственост от ирландското, най-вече към вашето литовското председателство? Дали то е официално или е неофициално? <clears throat> Тоест, къде започва сътрудничеството? Благодаря много. Филданк. Als letzte Sabine Сабине Фехайн. Благодаря. Искам да благодаря най-напред на министъра за интересното изложение, за ясните позиции. Искам да поставя два въпроса. Вие говорихте за доклада на Петра Каменберт за свързаната телевизия. През следващите 6 месеца ние ще ще разгледаме и доклад за конвергенцията в медиите. Има зелена книга, изготвена от Европейската комисия по въпроса. Искам да разбера какво е вашето мнение. Считате ли, че сегашният законодателен пакет в аудиовизуалния сектор за електронна търговия е достатъчен или не? Считате ли, че ще създаде някакви проблеми считате ли, че е необходима допълнителна работа по него? На следващо място искам да спомена още един въпрос, който беше поставен и от други колеги. Става дума за програмата Европа за гражданите. Това е един от приоритетите. Малки а, проекти, които имат шанс да получат финансиране в тази област, трябва да а, получат приоритет защото по този начин може да се достигне по-бързо до гражданите с послания. Като председателство, гледате ли на тези проекти като приоритетни или ще обърнете внимание повече на малките проекти, които носят по-големи ползи? Следващия оратор. Благодаря. И искам да поздравя новото председателство на Литва. Не е добър сигнал, че културата не получава достатъчно финансиране, което да отговаря на амбициите в този сектор. Културата не е просто един обикновен сектор, а тя може да бъде економически лост и да допринесе за създаване на доста работни места. Що се отнася до предизвикателството, свързано с цифровизацията на аудиовизуалния сектор и киното. Какво считате по отношение на независимото кинопроизводство, могат ли те да, може ли да получи по-голяма подкрепа от наша страна. Връщането на отнети предмети на културата в регионите, от които принадлежат. Може ли това да включи и обратното, да се възстановят на други държави онези предмети на културата и изкуството, които се намират в момента в, в Европа. Не зная дали попада в вашата компетентност, но как разглеждате проекта за електронните книги в Европейския съюз, как предвиждате да се използват тези електронни книги като един истински инструмент на разположение на европейските граждани. Председателя, искам да помоля, на, помоля колегите не само да говорите, че има по-малко пари. Това не отговаря на истината, защото ние разполагаме с повече средства, отколкото през предходните 7 години. Имаме повече средства, отколкото бяха първоначално предложени от Европейската комисия. Тоест ние получаваме повече, но все пак недостатъчно. Трябва да внесем яснота по този въпрос, за да няма недоразумения. На следващо място искам да помоля министъра да разглежда съобщението на комисията, по което се работи в момента, вече от година и половина, е, е относно киното. Това ще е много важно за филмопроизводството, ако бъде прието това предложение на комисията. Ние искахме да се изключи сектора на културата аудиовизуалния сектор от преговорите за търговско и инвестиционно споразумение с САЩ. Резултата в Даблин беше да се изключат тези сектори от преговорите. И ако по време на преговорите комисията реши, че може да се обсъди този въпрос, те трябва да получи предварително разрешение от съвета. Искам да сме наясно по този въпрос. Ние ще го повтаряме непрекъснато, защото в противен случай всичко, което организираме, всичко, което искаме да постигнем, няма да бъде реализирано на практика. Сега искам да дам думата на министъра и искам да ви помоля да се вместите в 7 минути за отговори на въпросите. Някои от въпросите бяха сходни. Не е необходимо да отговаряте на всеки един въпрос по-отделно. Искам да благодаря на всички за добрите пожелания, да ви благодаря за въпросите, които бяха много уместни. Ще се опитам да ги групирам, за да мога да се вместя в 7 минути. Много въпроси е, бяха изразени е, с искрено безпокойство госпожа Трюпел, е, господин Коста, господин Такола – и други. Аз искам да продължа мисълта на госпожа председателя. Нека да не се водим от заблудата, че драстично са ни орязани средствата. Средства са повече, макар и не толкова, колкото искахме. Това за нас е голямо разочарование. Но ако говорим за програмата Творческа Европа и се вгледаме в числата, ще видим, че в край на краща положението не е чак толкова лошо. В редица елементи на програмата има увеличение на средствата, макар и не толкова голямо, колкото първоначално ни се искаше. Длъжен съм да заявя, че приносът на вашата комисия беше много голям при разработването на бюджета, при включването на културата в структурните фондове. Всички тези въпроси имат много голямо значение. Но не бива тясно да възприемаме културата само като изкуствата, театъра, киното. Ако под подобен начин политиците и обществото гледат на културата, нейният бюджет винаги ще се свива. Ние трябва да работим, за да се променят нагласите. Културата е основата на всяко общество. То се гради на културни ценности, които се пренасят през вековете. Културата е нашата сила. И тя е основен елемент от нашата конкурентна способност. В глобализирания свят ние можем да се конкурираме с нашата наука, с нашето творчество, с нашата култура, с образованите си културни граждани. Ето това е нашата сила. Не можем да се конкурираме с други економики, с ефтина работна ръка или други фактори. Ето защо още еднъж искам да ви благодаря за вашия принос. Вашето проучване през есента миналата година за финансирането на културата от структурните фондове. Разговарях с комисаря Йоханес Хан миналата седмица – много обстоен разговор проведохме за разпределението на структурните фондове в областта на културата. Той изтъкна липсата на правни основания, но ако видим колко голямо е въздействието на културата върху обществено-економическите процеси, ще осъзнаем по-добре колко важно е да се отделят повече средства за културата и това ще промени подхода към нея. Аз съм съгласен с вас. Много опорито трябва да работим, за да преобърнем начина на мислене, да преобърнем течението. Аз лично ще се стремя да постигна една такава промяна в отношението към културата, което ще доведе и в промяна на нейното финансиране. Господин Мигалски ме попита за връщането на предмети на културата. Този въпрос е важен, но не бива да забравяме, че говорим за определен период ir visuomenės e, tarpe skamba apie ten karo metu. Mes apie tai nekalbam. Mes kalbam apie. Този процес започна през е, 1993 година. Аз разбирам, че вие говорите за изчезналите или изнесени е, по време на войната е, предмети на културата, но а, нашето предложение е за по-късен период, за периода, който започва от 1993-та година. В редица държави членки има органи, които са компетентни в а, тази област и тук трябва да уеднаквим подхода си. Беше зададен въпрос и за библиотеката Европеана. Проектът вече е в действие и най-важният въпрос е отново финансирането на Европеана чрез инструмента за свързване на Европа. Искам да ви информирам, че литовското председателство – е включило този въпрос е, в дневния ред. Работната група по аудиовизуалните въпроси е, в понеделник обсъди тази тема. Надявам се парламента да подкрепи нашата позиция Европеана е, да бъде финансирана в достатъчни размери от свързването на Европа. За интелигентната, свързана телевизия, бяха поставени някои въпроси. Ние обръщаме по-голямо внимание на разпространението на съдържание по интернет. Ако трябва да навлезем в подробна дискусия по тези въпроси, трябва да държим сметка за много обстоятелства – като например наличието на единен пазар, на който работят множество доставчици. Същевременно нашите ценности трябва да бъдат отстоявани. И тъй като стана дума и за споразумението за свободна търговия с Съединените щати, напълно съгласен съм, че европейската идентичност трябва да бъде запазена. Проникването на други култури в европейската, която е градила облика си векове наред, е явление, е, пред което не можем да си затваряме очите. Ние трябва да укрепваме нашата европейска идентичност и култура. Нямам време за изчерпателни отговори на всички въпроси, но аз и отбелязах всичко, което казахте и ще държа гласът на Европейския парламент винаги да се чува. Благодаря. Сега ще помоля полската кабина преводачи да останат. Имаме полски депутат. Гледам към шефа на екипа. Много ви моля, господин Мигалски, вие сте тук, трябва да се прояви отнош... уважение към вас. Ма фотки, за. Also,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 И заповядайте отново през октомври. la jeune femme en face de moi. Aïe, aïe, aïe. Can you please ask the other minister to come in? Ah. Ach, das ist der Kuh, ja. Okay. Um, Positiv. Е, сега има проблем. Вече не виждам полския колега. Аз толкова се борих за поляците, а те изчезнаха. Поне Мигалски е останали, И той не остана. So, if I created some problems for you... Ако съм ви създала проблеми заради поляците, вече не са тук. Ако искате да си ходите, ходете си. Бихме желали да останем през цялото време. Както и да е. Министъра на образованието и науката, господин Павалкис, не само програмата Еразъм Плюс трябва да бъде довършена, но трябва и да преосмислим образованието тук са колегите, които се занимават с този въпрос, нови технологии. Всички тези въпроси са във вашия ресор. Ние ще бъдем на ваша страна. И колегите ще дадат своя принос. Сега ви давам думата, за да ни разкажете за предстоящата си работа. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател, уважавани членове на Европейския парламент. Първо бих искал да ви благодаря за възможността да представим приоритетите на нашето председателство пред Комисията по култура на Европейския парламент. Тази презентация на нашите приоритети е една привилегия, но и едно предизвикателство – а Искам да благодаря партньор, на партньорите ни от Тройката, Ирландското и бъдещето гръцко председателство за техния принос и да поздравя ирландските колеги за успешният старт и успешното им председателство. Ще започна с нещо, което беше за нас тревога през последната година и половина и а, бе разглеждано и по времето на Ирландското председателство. Новата програма Младеж спорт по заглавието Еразмус Плюс Искам да благодаря на всички членове на комисията Култ и на вас, госпожо председател, за доб... творческия подход и успешните решения, за да може тази програма да а, оправдае очакванията. Такъв, такъв а, а, напредък на програмата се дължи най-вече на положителният а, и творческа конструктивна атмосфера и добрата подготвителна работа от Ирландското председателство, Европейския парламент и секретарият на съвета и комисията. Тя бе описана като модел на добра интер, междуинституционална работа и добри взаимоотношения сега се пада на литовското председателство. С ваша помощ, госпожо председател, да добавим последните штрихове и да започнем подготовката за изпълнението на новата програма Erasmus Plus в началото на идната година. Ще имаме възможност по време на нашето председателство да обсъдим някои части на програмата, на, на срещата а, в рамките на източното партньорство и всички предложения ще бъдат дадени там, предадени на тази конференция. Независимо от бюджет, от това, че не е още одобрен, ние все пак сме доволни, че окончателните цифри ще бъдат имат значително увеличение в сравнение с сегашната програма. Това е доста значително подобрение в една ни времена на криза и ние наистина ще работим в тези трудни економически времена. Като говорим за образованието и обучението, ние трябва да гарантираме достъп на всички до а, навременно и качествено общо образование, висше образование, обучение и неформално учение. И да не забравяме, че в, а, а, имаме едно, една несъвместимост в Европейския а, съюз а, между уменията, коя, които а, образователната система а, дава на младите хора и нуждите на а, а, индустрията, на иновационните платформи, на научните центрове. Така че ние трябва, каче, трябва да подобрим качеството и ефективността на образованието. Затова нашите основни приоритети ще бъдат качество и ефективност активност в областта на образованието и обучението по време на литовското председателство. И така. Други приоритети, те са през тези 6 месеца са интернационализиране и глобализиране на висшето образование, лидерство в образованието, насърчаване на отвореността. Ще обсъдим и дигиталното образование. Ще се спра накратко на всяко от тях. Международното измерение на висшето образование сега е ключов въпрос в дневния ред на Европа. Ние насърчаваме академичната мобилност, сътрудничеството между висшето образование, научните институции и подобряване на неговото качество. Справедливо е да кажем, че висшето образование и институциите в Европа имат много положителен имидж в областта на международното е, измерение и програмите за сътрудничество. Академичната мобилност е ключов компонент е, на всякаква стратегия за интернационализация, но ние трябва да насърчаваме и повече партньорства във висшето образование – най-вече в а, а, страните от източното партньорство. Това ще повиши а, възможността за видимост на това образование в област. Ще насърчи по-високото качество на обучението. Ако Европа а, искаме да остане привлекателна дестинация за, а, със своите висши учебни образования. А, ние наистина а, трябва да създадем такива центрове, да а, повишим усилията за насърчаване на по-високото качество а, и лингвистичната и културно многообразие на, на университетите. През следните месеци ще разгледаме въпросите, които се споменаха. Ще а, откликнем на съобщението на Комисията за интернационализацията на образованието. На базата на това съобщение ние ще изработиме а, набор от заключения за глобализация на висшето образование, което ще бъде прието в съвета на министрите на културата и на образованието. Комисията а, поддържа връзки с вашата комисия, това го знам, а, а, и всички документи, свързани с модернизирането на европейската образователна система. Затова съм заинтересуван да чуя днес вашите възгледи по този въпрос. Вторият ни приоритет е водачество и образование – аз съм сигурна, че много от вас ще се съгласят, че ефективно лидерство в училището е предпоставка за високо качество в образованието и един важен фактор за постигане на успех в образованието. Но е важно също, трябва да кажем, че никога не е имало конкретна инициатива по тази тема сама по себе си, така че за първи път ще дискутираме тази тема в съвета водачество в училището е много важен фактор за създаване на положителна учебна среда, за даване на подкрепа на ученици, които имат нужда и за насърчаване на високо ниво на образование. Тол е, отговаря за 30% от а, е, а, е, добрия успех на учениците в училищата. Ето защо е от съществено важно да гарантираме а, тези а, водачи в училището да насърчават личните качества и капацитет а, да изпълняват а, успешно задачите, поставени пред тях. Това са един, това е един от въпросите, които ще бъде поставен за дискусия на специална конференция с фокус върху а, в лидерството в а, общообразователната система. Дискусиите ще бъдат а, след това трансформирани в заключение на съвета които ще бъдат прияти от министрите на заседание на съвета на министрите през ноември. Третият ни приоритет е укрепване на а, мястото на а, професионалното образование и насърчаването на неговото отвореност. То трябва да е отворено за всеки, който а, иска във всеки момент от живота си да получи такова образование. По отношение на нуждата да се повиши качеството и да се насърчи заетостта, Европа Европа трябва да се съсредочи върху няколко въпроса, свързани с образованието, с обучението, професионалното обучение, да се насърчат по-нататъчната работа в обучението, за да се а, гарантират необходимите умения за пазара на труда. И ние ще търсим начини и средства да укрепваме сътрудничеството между образованието и работодателите. И това е документиране в една декларация, на, за, която бе подписана миналата седмица в Лайпциг. Започнах моята презентация като споменах една много популярна програма. Аз ще приключа като спомена един нов инструмент за обучение, който а, става все по-популярен като резултат от бързотия напредък на информационните технологии. През август 2012 година само 4 месеца след отварянето на една такава фирма, която предлага онлайн курсове, над 1 милион ученици от 200 страни, оценявайки популярността на цифровото обучение, а паралелно с европейското обучение, разширяване на съдържанието, което се предлага, проявиха интерес не е за очудване, че такива ресурси стават много популярни не само и интересни не само за научно-изследователските центрове, но и за политиците. По този начин се насърчава междукултурното общуване, разширява се достъп до образованието посредством цифровите технологии. Стига се до по-голям брой обучавани, обучавани, постига се разходосъобразно спестяване на ресурси. И по този начин се насърчава и нов... новаторски методи в образованието, повишава се качеството на обучението, което е едно, един от приоритетите на нашето председателство със съответните а, поставени цели. Ресурсите винаги са предизвикателство. Дигиталното образование, може би с течение на времето ще замени и учителите, но ще повиши по-голямата равнопоставеност, тъй като много често образованието е привилегия на малцина. Е, съществува спешна нужда на тези, които създават политиката, да видят как е, да мобилизират този потенциал на онлайн обучението и съответните ресурси за него. Време е европейския, е, министрите на образованието на Европейския съюз да помислят за предизвикателствата на тези отворени ресурси в образованието. Комисията лансира нов, ще лансира една нова инициатива. Литовското председателство ще откликне, като организира един важен дебат в, между министрите на образованието през ноември и в съвета и ние ще видим какво ще произлезе от него. Вашите възгледи по въпроса ще ми помогнат да водя дискусията на министрите в правилната посока в интерес на нашите народи и на нашите страни. Госпожо председател, уважавани членове на комисията, това са теми и предизвикателства в областта на образованието, която, които аз бих искал, по които бих искал да насърча активен дебат през следните 6 месеца. Искам също да добавя, че изпълнявайки програмата на председателството, ние ще допринесем към общия принцип на литовското председателство надежна, растяща и отворена Европа. Благодаря много за вашето внимание. Вашите възгледи са цени за мен и ще очаквам с нетърпение вашите въпроси. Както вече казах, тези въпроси ще предам после на множеството конференции, срещи, които ще провеждаме в Вилнюс и където те ще бъдат дебатирани. Благодаря, господин министър. Аз имам сега един проблем. Вие обяснихте много неща, свързани с масовите отворени онлайн курсове, тъй като ние никога не сме обсъждали подобен въпрос. А вие посветихте само няколко минути на тази тема. Откъде ще дойдат парите? Какво означава това съкръщение МОК? Мобилност, онлайн? Дайте ни малко повече представа, тъй като съм малко объркана. И виждам, че и колегите са също толкова объркани, колкото съм и аз. Госпожо председател, да, това е нещо ново и аз го посочих в доклада ми. Това е предстоящо. Това ще бъде основният а, отворен образователен а, ресурс, организиран от американски, а, а, азиатски и английски университети например Шанхай и Южна Каролина и университети в Англия. Те са подготвили много курсове. Лекциите се предлагат по интернет от най-добрите професори. Проблемът, който имаме е по какъв начин този неформален метод на обучение да се превърне в формален начин на обучение. Обсъжданията, които ще проведем в съвета, целят да се намери начина да се използва тази платформа, която е сега неформална, да се превърне в формална, да предлага дипломи, сертификати. Въпросът е, обаче опира и до това как да се гарантира качеството на обучението. Защото когато учащия се стои пред компютъра, никой не може да каже дали е Петър или Иван, председателката. Какво означава МОК? Това са Massive Open Online Courses на английски, т.е. масови отворени курсове по интернет. Т.е. масови. Да, добре. Agree. <laughs> You agree. So, I think we, we, also ich spreche Deutsch. Okay. You understand? Yes. No. Also ich meine... Ще мина на немски, казва председателката. Винаги е, сме имали курсове на обучение от разстояние в съществуващата рамка и не трябваше да се вълнуваме от въпроса дали ще има признаване или не. Е, университетите предлагаха подобни курсове. Е, сега се прави нещо от азиатски, американски, карибски университети. Та няма нищо общо с Еразъм Плюс. Ние не бихме искали да се стигне до там, че млади хора, които са преминали през такова обучение, накрая да не получат диплома. Това няма никаква връзка с, с нас. Ние само сме чули нещичко за такъв курс. И преди вашето председателство този въпрос никога не е бил на дневен ред. Имахме програма на Еразъм Плюс и прочее, но нямахме такива МОКС. И е така, има толкова неясни неща, всеки ден научаваме по нещо ново. И така, продължаваме. Нататък госпожа Санчес Смит. Благодаря, госпожо председател, господин министър. Благодаря ви за изказването. Тъй като говорим за образованието, това е едно от решаващите условия за бъдещето на Европа и затова искам да се спра на някои от нещата, които споменахте за мобилността. Вие говорихте за програмата Еразъм, като европейски е, депутат, който се е занимава с образованието, знае колко е важно да се борим срещу отпадането от училище и да настояваме е, да е, се развие професионалното обучение. Вие подчертахте този факт, както и да се гарантират възможности за чиракуване и също за обучение на работното място. Европейският съюз трябва да отдели приоритетно внимание на развитието на висшето образование, тъй като това играе изключително важна роля. Относно движението в трансевропейското пространство, намирането на средства, използването на нови технологии, на комуникационни технологии за обучението, води до промяна в средата на осъществяване на обучението в висшето образование. Това обучение трябва да подготвя гражданите по ефикасен начин, за да могат те да си намират работа. Важно е да се осъзнае важната роля на обучението от най-млада възраст. Също обучението в сферата на културата и изкуствата е важно. Обучение в европейско гражданство, в уважение и прочее. Държавите членки трябва да използват всички средства, с които разполагат за постигане на тези цели. И ние очакваме да бъде постигнат напредък по време на литовското председателство. Благодаря, госпожо председател. Аз също се... съм доволен от това, което изслушах, от представените ви приоритети по време на вашето председателство в сферата на образованието. Искам да ви поставя е, един въпрос. Е, има проблем, е, свързан с образованието в Европейския съюз, а именно, че много млади хора не могат да се намерят работа, дори добре образовани младежи. От друга страна, има близо 2 милиона незаети работни места с профила, който разполагат хората, които са преминали през образователната система. Това е проблем, свързан с образованието, това, което се предлага от образованието и това, което се търси като квалификация от работодателите. Трябва да се примахне тази разлика, това разминаване трябва дори да изчезне, въпреки, че сме положили усилия, не сме постигнали успех при реализирането на тази задача. И така, как може да се преосмисли реформата в образователната система? Е, трябва да се промени философията при обучението на всички нива. Обучението трябва да е обвързано в по-голяма степен с практиката и това, което се търси в предприятията. Трябва да се доближим до системата Хумбул, що се отнася до университетската система. Университетите трябва да бъдат по-приобщени, те трябва бързо да реагират на нуждите на економиката и на обществото. По този начин ние ще можем да насърчим обучаването в профили, в професии, които са по-конкурентни, по-интересни. Е, като Европейски парламент ние можем да влияем особено на реформите в образователната система в държавите членки. На практика също е трудно Трудно е да се гарантира поръките от Брюксел да бъдат приложени на практика. И така, при това положение, как би трябвало да се реагира? Благодаря. Господин Папа Николао. Добре дошъл, господин министр. Пожелавам успех на вашето председателство. И слушах вашата реч, която ми се видя много интересна, изпълнена с предизвикателства. За един сравнително по-млад евродепутат е много отрадно да види такъв модерен, всеобхватен подход. Аз наистина подчертавам думата модерен – Може би не сме осмислили общата картина на масираните отворени онлайн курсове, МООК, но вие очертахте тази нова тенденция и Европейския съюз ще върви нататък. Като посочих така и тези масови курсове – трябва да бъдат изработвани така, че да могат да бъдат признавани квалификациите, които ще придобиват младежите чрез тях. Това е една нова форма на образование. И бях дълбоко увлетворен от връзката, която правите между образованието и професионалната реализация. Според мен министрите, политиците трябва ясно да се изкажат по въпроса за ученето през целия живот и повишаването на квалификацията на младите и не до там младите работници. Бих искал от вас да чуя малко повече аргументация на така наречената двойна система, е, която съчетава академично образование с практически професионален стаж. Много важно е, както тук и колегите посочиха, да се съчетават професионалната реализация с избора на специалност. А и освен това е много важно практическото обучение да бъде още по време на курса на обучение. Не пълен курс на академично обучение и след това те първа да започват стажове, да се отлага професионалната реализация в истинския смисъл. Е, много рядко е, чувам от министър на образованието подобен модерен подход. Много можем да очакваме от вашето председателство, ако се придържате към него. Благодаря. Благодаря. Съгласна съм с изказалите се до тук за новата идея за курсовете, масовите отворени онлайн курсове, съкратено МОК, имаме отлични преподаватели, отлични университети, отлични специалности. Не, аз ще ви давам съвети какво да правите и какво да не правите по време на председателството си, но признаването на дипломите от европейски университети, според мен, е по-важно, отколкото да добавяме нови форми, които те първа ще трябва да се признават. Но ваша работа какво ще прецените, че е важно за вашето председателство? Аз работя по доклад озаглавен преосмисляне на образованието. Затова ми е ясно колко голям труд трябва да положите. Мисля си и за източното партньорство и в тази връзка изучаването на езици има първостепенно значение. Какви са вашите планове в тази посока? Ако съм ви разбрала правилно, на срещата на министрите през ноември ще се обсъждат въпросите, които вие посочихте в изказването си, но ще има ли и други е, семинари, конференции и други прояви? Вие няколко пъти говорихте за среща на министрите през ноември и спряхте до тук. Може би има и други прояви, за които не стана дума. Мисля, че и четирите приоритета са разнопосочни и е, за един единствен ресорен министр да обхване тези толкова разнообразни а, насоки, според мен е внушителна задача. Споменахте а, професионалното обучение и чиракуването като по-конкретна форма. Работата в институциите дали може да се зачита като такъв стаж е друг интересен въпрос. Още веднъж на добър час ви пожелавам. И, е, имам още въпроси, както и колегата Йоргус, но те са за вашия колега след вас. Благодаря. Благодаря много, благодаря много, господин министър, за вашата презентация. Искам да се спра отново на два неща. На едно нещо обръща много внимание през последните 2-3 седмици. Стратегията 2020, тези цели, които сме си поставили в Европа за по-голям брой студенти във висшето образование. Ние непрестанно го изтъкваме когато става дума за по-висока квалификация, по-високо образование, което не означава непременно а, дипломи, университетски дипломи. А, ние винаги повтаряме това. И аз мисля, че в нашите общества трябва а, да има една смяна на а, а, усещането по тези въпроси. Например, какво е положението с образованието във Франция? където един месар а, заявява, че е платил много голяма сума за обучение на свой помощник. Дори в такива едни професии се получава. А, в обществото някак си се мисли, че само университетската диплома означава висока квалификация. Така че това, което каза и преждеговорящите, имаме проблем с специалисти, особено за наячи. В много европейски държави има недостиг на занаячи. А това не са хора, които имат нужда непременно от университетска диплома. Така че трябва да се работи по-упорито в обществото и да внимаваме какви, какъв език използваме. А, когато говориме за обучени, и за обучение, и за квалификации, за квалификации в обучението, не, не трябва винаги да имаме предвид университетски а, степени, защото и в традиционните а, занаяти, като да речем готвач, сладкар и така нататък, това са чудесни занаяти, чудесна заетост, работа, която е полезна за обществото. И не ви трябва да речем, университетска диплома, за да бъдете водопроводчик. Т.е. трябва да променим нагласата в нашето общество и хората да разберат, че има добри а, професии, а, където може да се печели добре в една добра а, за полза за обществото. И аз мисля, че а, комисията понякога и в парламента често даваме едно погрешно впечатление заради езика, който използваме, избора на думи. И сега. Едва ли аз трябва да кажа, че не трябва да интегрираме различните модули в, обо, в образованието, но за мен би било проблем, ако в Европа ние вземем, че кажем, образованието в бъдеще ще бъде изцяло електронно, защото елект... Е, образованието означава университети и е свързано с обмен на идеи, посещаване на курсове. Така че без това не може да го подминете, без него не може. И тук бе казано, имаме отлични университети. Може би една лекция от а, а, американски професор е, ще обогати а, не, германския студент, но аз мисля, че ценността на традиционното образование във формата на обмен на идеи, а, дискусии не може да бъде а, заменено от една тъмна стаичка и да стоиш пред екрана. Така че може би трябва да помислим къде може да се инкорпорират това докъде, до каква степен може да е полезно, но нека да не изхвърляме и бебето заедно с мръсната вода. А, а, а, да, университета на бъдещето може да бъде във вашата спалня, но а, а, само това няма да е добро за вашето бъдеще. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на министъра за неговото експозе да започнем с МУКС, отворените, масивните отворени а, курсове онлайн. А да, те имат голям потенциал. И е чудесно, че търсим нови възможности. Не трябва да забравяме, че когато говорим за образованието в Европа, колкото и важен да е като тема, а ние в нашата комисия – на това сме посветени. Има една отворена координация, за това всякакви нови системи са добре дошли. Трябва да сме отворени като менталитет за тях. Ние не сме против промяната, не, не противостоим на промяната. Ние трябва да а, предусетим бъдещето. Но това, което ме тревожи до известна степен, И макар, че в края на краищата компетенцията в тази област е в ръцете на държавите членки, ние все пак имаме един вътрешен пазар а, и трябва да имаме по-тесни взаимоотношения и сътрудничество в областта на образованието. Мисля, че не ни е напълно ясно за какво обучаваме а, хората в образователната система. Сега света се променя и се през последните десетилетия и затова ние имаме проблем в Европа в резултат от промените от социалното изключване, от безработицата. А, искам да кажа, че образованието е начин да се борим с тези явления, но за съжаление изглежда, че онези, които, като, които са тръгнали по пътя на изключване, е много трудно да ги върнем. Например, в Финландия има дебат за удължаване на обучението като начин за социално включване. По време на литовското председателство аз знам, че господин министъра е запознат е, на детайли с това какво изисква вътрешния пазар, за какво трябва да обучаваме хората, какво, какви нужди имат хората, като помним, че най-големите фирми, компании по света, а, бюджета им е по-голям, отколкото най-големите държави членки. Те не плащат данъци. Те съществуват в едни данъчни а, райове. И като имаме предвид а, цената на работната сила в Европа, ние трябва да преосмислим понятията си, каква, какви ценности, добавена стойност, иновацията, научно-изследователската работа, развива, на, разработване на, про, на проекти, инвестиции – да, имаме нужда от всичко това обучение за, а, за услугите, за търговията, но трябва да намерим един нов ъгъл, нова гледна точка. А, защото пред нас е хоризонт 2020, 2033, 2050 и ние трябва да знаем как да а, оцелеем, а искаме да знаем как ще оцелеем дори сега през 2000, до година, през 2014. Така че трябва да обсъдим всички тези а, въпроси. Аз приветствам вашата гледна точка. Вие знаете какви са целите ни, за които работим и живеем за бъдеще. Наистина, вие, господин министр, предизвикахте една мозъчна атака с вашата презентация. Благодаря. Господин Скурия. Благодаря, господин, госпожо председател. Господин министр, искам да ви благодаря за направеното от вас експозе. С ваше позволение бих искал да ви посъветвам нещо. В продължение на това, което беше казано от предходните оратори. Аз съм от Италия, където има много висока безработица сред младежите. Но сред безработните има и хора, които са, например, пекари. Те не могат да си намерят работа, защото няма достатъчно пекарни, например. Едва ли ще можете за 6 месеца да преобърнете нещата, особено като си има предвид, че предстои лятна вакансия но можем да направим едно предложение. Разбира се, трябва да се използват възможностите за обучение, трябва да има полза от университетските дипломи, но има много млади италианци, които имат чудесни дипломи по много важни дисциплини, но те са всъщност едни много обучени безработни в момента. Един от приоритетите на литовското председателство би могъл а, да бъде предаването на по-голяма ценност на професионалното а, обучение и хората да не бъдат обект на дискриминация, само защото нямат университетска диплома председателката. Аз искам да направя също няколко а, коментара, а, като предходните а, оратори. Неотдавна ние говорихме за връзките между университетите и бизнеса и аз съм за това. Но защо винаги говорим само за университети? Не трябва ли да говорим също и за бизнес и обучение? Сега в Германия, в Холандия, в Австрия се прави подобна връзка и има доста по-ниска безработица в тези страни в сравнение с останалите, защото а, има връзка между предлаганите работни места а, и обучението. и на хората, които имат професии като а, пекар а, или водопроводчик, не се гледа като на хора а, втора категория, само защото нямат университетски дипломи. Трябва да има уважение към такива форми на обучение и не всички да а, се чувстват задължени непременно а, да завършат университета. Аз имам разбиране за подобно нещо и считам, че трябва да се работи повече в тази посока. Не само да се говори а, за работни места, университети, а за обучение и работни места. Жалко е, че има толкова много а, проблеми с а, границите. Аз съм от място, което е близо до границата с Франция. Например, Моята а, фризьорка не може да се вземе стъжант от Франция, защото трябва да плаща а, данъци в а, Франция. Не може ли да се направи нещо за облегчаване на положението, поне в пограничните райони, където хората могат да говорят и тези езици? Аз не съм против е, въвеждането на ново въведение. Това за масовото онлайн обучение е, звучи много интересно, но ние имаме процеса от Болония. Той не работи достатъчно добре, не е завършен и сега изведнъж започваме нещо ново, в нова посока, с нови модули и всичко това ни влудява. Мисля, че трябва да сме много по-предпазливи е, как ще подходим. Нямам нищо против новостите, но трябва да има определена рамка за тях и докато няма такава, няма да има и сигурност за студентите. И това е проблемът. Сега искам да дам думата на министъра за отговор. С колко време разполагам? С 10 минути, не повече. Благодаря ви. в 11.15 трябва да тръгне колегата ви министър, така че съобразете си и с това. Добре, ще обобщя накратко всички въпроси. Първо за курсовете МОК. Не по наша инициатива започнаха тези масови отворени онлайн курсове. 800 хиляди 000 е, учащи се в Европейския съюз са регистрирани по тези платформи. И за това Европейския съюз трябва да реагира по един или друг начин. Трябва да видим с какво сме готови. Не става дума за формализиране на платформите. Тук става дума за политически разисквания. На къде ще вървим с тези курсове? Това е в съзвучие с вашите бележки и въпроси. още една доста голяма група въпроси от общ характер за връзката между образованието, обучението и бизнеса. Този преход е силно застрашен. Ние сме добри изследователи, но не сме добри внедрители в промишлеността. И тук е същото. Университетите са отлични, много добри, авторитетни, чудесно. Но възпитаниците им не се приемат добре на пазара на труда. Очевидно има несъответствие между квалификацията, знанията и уменията, които дава един добър университет от една страна и онова, от което се нуждае реалната економика от друга. В Литва живо се интересуваме от този въпрос. Ако се формулира сполучливо решение, ще го внесем и като предложение за решение или заключение на съвета. Работим по този въпрос още от първите дни а, от нашето председателство имаме съвместна декларация за Европейския алианс за чиракуване. Мисля, че тук имаме една добра идея за обвързване на образованието с реалната економика. Добре е да се каже какво искаме от образователната система. От там нататък образователната система трябва да откликне на обществото и на бизнеса. Може да са ни необходими специалисти е, по информационни и комуникационни технологии, инженери, е, специалисти по високи технологии. Важното е да изясним какви са потребностите. И накрая много ви благодаря. Искам да оставя и колегата да ви говори. Не искам да я обидя. Благодаря ви много за въпросите и предложенията. Мисля, че всички ще работим за бъдещето на Европа. Благодаря за вашите думи и за вашата солидарност с вашия колега.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 Изритахме единия, другия го няма. It's a lady, yeah? Yeah. Huh? Veronique?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 Добър ден, госпожо министър. Министър на социалната сигурност и труда. И в този портфейл а, а, не се включва само това. А, така че говорете не за тези две теми, а за младеща. Имате думата. Добро утро. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, уважаеми депутати, искам да ви благодаря за тази възможност да очертая приоритетите на Литва в областта на политиката за младеща и да призная важната роля, която Европейския парламент придава на тази политика, която представлява 500 милиона европейци. Всеки министр се убеждава в протегнатата ръка за много ефективно сътрудничество от страна на Европейския парламент и аз също на младите хора трябва да се гледа като на творческа сила за целия Европейски съюз. Европа е най-бързо застаряващия континент, затова интегрирането на младеща в социалния и професионален живот и по-доброто използване на нейния потенциал са най-важните фактори за гарантиране на устойчиво развитие в Европа. За да създадем условия които да допринасят за активното участие на младите хора в едно демократично и отворено общество, е важно да се вслушаме в гласа на младите и да им дадем възможност да бъдат чути и да е, слушат. Е, и да изслушат нашите инициативи, за да насърчим и сътрудничеството, е, насърчаването на нови идеи по европейските програми и да се фокусираме повече върху аспекта на участието на младеща във всяка област и всяка политика. Като резултат от економическата криза, младите хора изпитват затруднения за намиране на работа, малкото възможности за работа оказват влияние върху живота на всеки индивид и в такава ситуация младите хора са особено уязвими. Безработицата не дава възможност на младите хора да се интегрират в обществото и също е причина за социално изключване и дава храна на престъпността и социалните брожения. Социалното включване ще, вклю... ще осигури на младите хора независимостта и възможността възможност да избегнат бедността и да участват активно в обществения живот. Важно е да създадем по- благоприятни условия за младите хора да подобрят уменията си, да се възползват от възможностите, които са налични за намиране на работа, да станат активни членове на обществото и да се ангажират в по-висока степен в, създаване, в изграждането на Европейския съюз. Важно е да разберем, че младите хора не са бреме. Те са важен а, социален ресурс, чиято мобилизация ще а, допринесе за постигане на по-високи социални цели. За да допринесем по-голяма степен за постигане на целите 2020 е важно да адресираме проблемите на младеща в а, условията на економическа криза, да, използваме, да, да изпълняваме политиката за младеща, като даваме, особ, даваме особено внимание на а, за възможностите за заетост, насърчаване на творчеството, на социалното включване, здравеопазването и добруването на младеща. Политиката за младестта, която създаваме днес, е насочена към гарантиране на бъдещето на всички 28 държави членки, така че младото поколение във всички 28 държави членки да не се превърне в едно загубено поколение един основен приоритет на Литва в областта на политиката за младеща е включването на младите хора в образованието и заетостта. Това е една група, която е най-проблематична и най-податлива на социалното изключване и на безработицата. Последицата от това да станеш член от тази такава една група на изключени е в изключителен ощърп за обществото. Затова образователната система трябва да е такава, че да насърчава заетостта, да се бори с психологичните проблеми, с проблемите на здравето. Младите хора имат нужда от образование, от обучение, участие в обществения социален живот, политическия живот, и за да разрешем проблемите на младите хора, които не, са изключени от образованието, от обучението и от заетостта, ние трябва по някакъв начин да ги включим, да ги върнем в образователната система. Прилагайки тези мерки, трябва да поставим ударение върху уязвимите групи. Успешната ти политики винаги са почивали на иновации. Затова е важно да потърсим нови начини, за да, да стигнем до целевите групи, хората, които не са в състояние да се възползват от правата си. По време на нашето председателство ще изготвим заключение на съвета за младите хора, които са изключени от образованието, обучението и заетостта и за включването им. Ще потърсим най-добрите начини и мерки да дадем възможност на такива млади хора да участват в обществения живот, да се върнат в образователната система и на пазара на труда. Ще поставим ударението върху иновативността, новаторските решения, сътрудничество между ведомствата и секторите на економиката. Ще насърчаваме дискусии а, по проблемите на тази младежка група и една конференция на Европейския съюз, която ще да, при която ще имаме възможност да изслушаме младите хора, ще преразгледаме действащите мерки и ще видим какви нови методи могат да се приложат, за да се решат проблемите на младите хора, които не са нито в образованието, нито в обучението, нито, в, а, нито имат работа. Това, тази конференция ще се проведе в Вилнюс от 9 до 12 септември. Ще обобщи резултатите от всички консултации и структурния диалог с младите хора. Ще се концентрираме върху достъпа на младите хора до пазара на труда, а за онези, които не са включени в образователната система или в някаква форма на обучение, или които нямат работа, особено ще трябва да започнем един процес на консултации – така наречения структуриран диалог. Аз съм абсолютно сигурна, че гласът на младите хора е изключително важен. Той трябва да бъде чут при формулирането на нашата политика. Но не по-малко важно е процесът на структурирания диалог да включва все по-голям и по-голям брой млади хора, да ги насърчава да бъдат активни, съзнателни и да са готови да допринасят за, за бъдещето си. Аз очаквам участието на такива млади хора, които ще станат активни граждани в бъдещето. Трябва да а, разширим консултациите, които отдаваме на младите хора, особено на онези, които не участват в нищо, за да стане процеса по-видим, по-ефективен. Въпросът с заетостта на младите хора е един от нашите приоритети по време на литовското председателство. Що се отнася до задачите в тази област, Искам да кажа, че по време на председателството си е, Литва ще издаде една декларация е, по отношение на Европейския алианс е, по чирачество, с който ще създаде по-големи възможности за заетост на младите хора, ще се мобилизират действията на европейски, на държавите членки, на фирми, институции и други заинтересовани лица, за да можем да изработим една висококачествена система за обучение в различните занаяти. Също Европейската инициатива за, гаран... за гаранция ще бъде една из истинска възможност за младите хора, ще им помогне да избегнат дългосрочно изключване от пазара на труда и ще насърчи възможностите за по-добра кариера. Ще се създадат силни взаимодействия с работодатели и други заинтересовани лица и е, ще бъдат привлечени и други партньори, които да подкрепят младите хора. Ще се проведат е, мерки за насърчаване на техния достъп до пазара на труда. Всякакви възможности за финансиране от Европейския социален фонд и други е, фондове ще бъдат взети предвид. Много важно е също да ангажираме и социалните партньори, когато работим по проблемите за младежката безработица. Ние ще ги поканим да обсъждат с министрите в тези проблеми в неофициални съвети, когато особено обсъждаме тази алианс за чирачество – и а, във всяк, всеки един момент а, ние ще анализираме а, становищата, резолюциите на Европейския парламент в областта на младежката политика. Приветствам споразумението, постигнато по време на ирландското председателство по отношение на а, обучението и спорта, т.е. Erasmus+, който а, в който се посвещават специални секции на документа за, в тези области. И фокусът е също един от нашите национални приоритети. Ще проведем първият форум по младежко партньорство от 25 до 27 октомври с две основни теми – работа с младеща и признаването на неформалното образование като важен елемент за социалното включване, особено включително и една презентация по неформалното обучение в процеса на, из, на източното партньорство и ги по-нататъчното му развитие. Също приветстваме работата на тройката и заключенията на съвета по въпросите на работата с младеща, Дъблинската декларация за работа с младеща и ще а, вземем всички мерки да гарантираме приемственост. Възползвам се от възможността да ви поканя на това събитие в началото на септември във Вилнюс и да допринесете към тази важна тема. По време на нашето председателство ще провеждаме мониторинг на всички политики в областта на младеща и сътрудничеството. Ще си сътрудничим и с други области ще откликваме активно и където е необходимо, ще излизаме с предложения и с документи. По време на нашето председателство също така ще се а, поставим ударението върху сътрудничеството между отделните а, сектори с, с а, оглед насърчаване на, интег... на младежката интеграция. И нашата цел ще бъде да се възползваме от възможностите на структурирания диалог, да ангажираме участници от други а, сектори, например работодатели, хора от здравеопазването и образованието. Ние също така ще се постараем да включим в структурирания диалог младежи, които са извън образователната система. Ще укрепваме ролята на младите хора – в формулирането на политиката и изпълняването на политиката, особено по отношение на избора и възможностите за образование и професионално образование заето, за да гарантираме по-голяма социална включване. От изключително важно значение е участието на младежите в изковаването на тази политика, защото младите хора създават така своето собствено бъдеще – аз ще заключа, като кажа, че за мен лично и за всеки професионалист, който работи в тази област, нашето председателство е честно и сериозна отговорност. Аз се надявам на творческо сътрудничество а, и от своя страна искам да ви благодаря за вниманието и с удоволствие ще чуя вашите бележки, ще отговоря на ваши въпроси. Благодаря на госпожа министра. Сега имаме проблем. Вие заявихте, че трябва в 11.15 да тръгнете, а сега 11.15. Колко време може да останете? 15 минути? 10 минути? Добре. Колеги, Имайте предвид, че нито кратки, нито дълги речи ще имате време да правите. Изброих кои са записани подред. Благодаря, госпожо министър, за много изчерпателното ви изказване. Харесва ми комплексния подход към младеща но няколко пъти използвахте понятието младежи, които не са в системата на образованието, не работят и не се обучават. Твърде тъжно е това. Мисля, че трябва да се обърне внимание на а, този проблем спешно. Харесва ми, че искате да продължите структурния диалог. Тъжно е, че а, казахте, че са потенциални престъпници тези младежи, които не работят, не учат. Съветвам ви никога в публична реч повече да не си позволявате такъв израз. Мисля, че групата е доста по-голяма и именно младежите най-малко участват в управлението на обществото. Те се чувстват изолирани, пренебрегнати. А европейските избори предстоят и именно младите са най-пасивни в изборите. Призовавам ви да включите сред темите си за работа и този въпрос. Николао, one minute. Thank you, Madam Chair. Мадам eh, Министър, thank you for your introduction. Eh, Благодаря ви за изказването. Не е лесно да се говори за младежите на европейско равнище. Договорът посочва изрично какви са правомощията на Европейския съюз в тази връзка. За пореден път, като ви слушах, си мислех, че може би живеем в различни светове. Защо го казвам? Вие днес представлявате председателството. Говорите за решенията на съвета, европейските лидери обявиха ново решение, че около 8 милиарда ще бъдат вложени създаването на възможности и работни места за младежите, т.е. за тях е приоритет. 30 милиарда от фондовете са неусвоени, затова бяха пренасочени от председателя на комисията Барозо към младеща. Отворения метод на координация се прилага, събират се хора, обсъждат, а какво се случва, не знаем. Ние като парламент не сме толкова е, активни участници, но в заключение, защото нямам повече време да се аргументирам, искам да кажа, че положението е извънредно. В предизборен период вече сме, вие сте компетентния министр и проблема ще се обсъжда непрекъснато. По време на вашето председателство няма ли е, да потърсите конкретни решения за младеща? Погледнете нашите доклади, погледнете какво публикува Европейската комисия. От парламента, от комисията идват много идеи, но са конкретни решенията, които очакваме от вас. Благодаря. Една минута за следващия оратор. Президент. Госпожа Бенераб. Добър ден, госпожо министър. Това, което ми направи силно впечатление е, че вие не говорихте за младежката гаранция. Това е важно решение на съвета. Европейския парламент направи предложението. Вие не казахте нищо по въпроса. Искам да разбера какъв е вашия подход, как виждате реализирането на младежката гаранция. Имате ли някакъв конкретен подход? Вие говорихте за възможността на работните места, но това е доста трудно но вие не говорихте за доброволческата дейност. Не считате ли, че това може да бъде също възможност младите хора да останат активни, разбира се, като търсят и други възможности за обучение и работни места. На следващо място въпроса за мобилността. Ние знаем, че мобилността, особено за младите хора, е от особена важност. Програмата Еразъм позволява на студенти да имат такава мобилност, но останалите нямат такава възможност. И така по отношение на мобилността, защо да не говорим за а, един а, европейски а, паспорт за младите а, хора. Има а, такъв а, към а, момента, но той струва около 100 евро и има ограничено а, приложение не считате ли, че трябва да се приложи подобна мярка, за да се подобри мобилността на младите хора? Благодаря. Председателката Марко Скория има думата. Благодаря, госпожо председател. Надявам се, госпожа министър, че вашата готовност да работите с нас ще намери потвърждение в бъдеще и че ще можете да посветите повече време за обмен на мнения с нас. Вие казахте, че един от вашите приоритети е борбата срещу младежката безработица. Ние знаем, че това е истинска трагедия, която засяга цяла Европа. Оставам с е, впечатление от казаното от вас, е, че вие се е, фокусирате върху този въпрос, но по-скоро върху младежите се концентрирате, отколкото върху заетостта има много хора от гражданското общество, които провеждат срещи, говорят за други неща, за доброволческа дейност, за околна среда, за спорт. Имаше една програма, наречена Младежи в действие. Тя сега е съставна част от новата програма Еразъм Плюс. А това е програма за младежите в 360 градуса. Може би ще може да кажете нещо повече във вашия отговор. Следващият оратор, госпожа министър, аз съм от Испания и при нас младежката безработица е на изключително високи нива. Това е огромен проблем не само за Испания, но и за Европа, поради економическата криза. Друга причина е образователната система, която може би не е в съответствие с реалностите на пазара на труда. Ние преди разговаряхме по тези въпроси с вашия колега, който отговаря за образованието. Ние искаме да подчертаем много дебело възможностите за професионално обучение в отделни фирми, да се предаде по-голяма престижност на този тип образователни програми. Не зная дали ще е възможно да има общо трудово законодателство за цяла Европа, така както сега постепенно се предвиждаме към а, общо данъчно облагане. Председателката. Ние трябва да насочим вниманието си върху всички младежи, не само върху тези, които са без работа, защото всички насочват вниманието си а, към тези без работа и не знам в каква степен ще им помогнем. Но дори хората, които а, имат работа, се нуждаят от определени неща, от, от различни възможности, от спорт и прочее. Така че нека да не ги изключваме. Имате думата, госпожо председател. А, госпожо министър. Благодаря. Благодаря на депутатите от Комисията по култура за вашите бележки и въпроси. Аз бих искала накратко да отговоря на всички въпроси. Първо, нека благодаря на госпожа Неведова за, наш... за нейните въпроси и коментари за включването на младите хора в обществения живот. Колко важно е това за всяка държава членка – това е приоритет. Средата на младите хора, възможността им да бъдат интегрирани в обществото, да следват добри примери, добрите примери в обществото, да използват своята творческа енергия. Това е важно за всяка държава членка, тъй като създава добавена стойност и допринася за конкурентноспособността на страната, важна и е за целия Европейски съюз. Когато говорим за хора, които са изключени от образованието и от пазара на труда, аз не искам да кажа, че те са някакви а, криминални типове, а, но в а, такива ситуации създават условия, при които хората, а, когато нямат а, с какво да са заети, <clears throat> съществува по-голям риск тези хора да завършат в тъмната страна на обществото. Така че трябва да обръщаме голямо внимание не само на възможностите да бъдат за, да бъде намерена работа за безработните, но и на онези с по-специални нужди трябва да признаем, че те са част от нашето общество и че трябва да мислим за тяхното включване в обществото. Да отговоря на господин Папа Николао, който ме попита за младежката гаранция и защо не съм се спряла на тази, по този въпрос днес. Това е един от нашите приоритети и това ни радва. И ни радва това, че ще имаме малко повече от Rudenį ministrus kalbė. Ще имаме голяма му финансиране, като ще се опитаме също да обменяме най-добрите практики и опита по младежката гаранция. Ще бъдат изготвени планове за действие във всяка държава членка през първите две години на много а, годишната финансова рамка. А на въпроса господин Банарапато, извинява се ораторката, ако не произнася името му добре. Това е важен въпрос, който вие засегнахте, именно мобилността на младите хора. Младите хора държат да имат възможност да са активни, да се движат, да се придвижват от едно място на друго, да пътуват в чужбина, където да придобиват нови умения, нови компетенции. Ние разглеждаме този въпрос е, и за нас е, младежката мобилност е много важна. Парламентарų скурио. Kūrijo, jūs minėjote tris klausimus, tai nedarbo socialinė įtrauktis е, ir, ir apie Еразмус. Стана дума за безработицата, социалното изключване и програмата Еразмус. Да, в политиката за младеща е, трябва да се гледа от различни е, ъгъли, от е, перспективата на социалния диалог, на безработицата, на образователната система. Трябва да приложим един холистичен подход. Когато говорим за безработица, трябва, искам да кажа, че младежката гаранция е много важна за нас и трябва да гарантираме добър изход – подписахме декларация по, по Алианса за а, чирачество в Германия. И ние сме на мнение, че едно сътрудничество между научния сектор и работодателите ще бъде много важно. И един важен инструмент в а, а, а, Сам, самият Алианс за чирачество споменава тази необходимост, за да могат да бъдат интегрирани младите хора на пазара на труда. Бях запитана относно сътрудничеството между отделните сектори в економиката. В областта на младежката политика това е много важно. Аз съм сигурна, че всяка държава членка си има своите собствени ценности, но ние си сътрудничим, ние обменяме най-добрите практики в областта на, на младежката гаранция, алианса за чирачество. Ние се опитваме да насърчаваме придобиването на умения. А, също и сътрудничеството е много важно. а най-добрата, добри резултат ще бъде, когато търсенето и предлагането се изравнят. И аз смятам, че всяка държава членка и Европейския съюз като цяло трябва да са отворени към социалните партньори, което ще ни е, даде добри резултати. Искам да ви благодаря за вашето внимание. Благодаря, госпожо министър. Искам само да ви кажа, че сме загрижени за проекто бюджета на комисията. Няма глава за младеща въобще и триалога трябва да, тристранните среща трябва да обърне внимание на това. А това положение датира още от преди Еразмус да се появи. И а трябва да спазваме решенията на тристранната среща и това, което бе обещано, че ще има специален бюджетен наред 10% за младеща. Толкова е важно. Тук ли е комисията и се надявам, че ме слуша. Благодаря, госпожо министър. Желая ви успех, в, включително в изпълнение на програмата Erasmus+ и с вашата помощ ще на... се надявам, че ще постигнем напредък. Всичко най-добро ви желая! и ето следва...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 много ни е малък бюджета за спорта, господин министр, но инициативите са чудесни и за това е, много ми е интересно как е, смятате да решавате въпросите. Благодаря ви, госпожо председател, членове. Уважаеми членове на парламентарната е, комисия, представители на политическите групи, госпожи и господа, много ми е приятно днес да бъда тук и да представя литовското председателство на Европейския съюз. Благодаря ви за предоставената възможност да представя приоритетите на нашето председателство в областта на спорта. През едните 6 месеца, задачите, които си поставяме и предизвикателствата, с които трябва да се справяме. Преди всичко искам да благодаря на членовете на Европейския парламент за огромната работа свършена за програмата Еразъм за всички. Госпожа Дорис Пак има личен принос към успеха на тази програма с целево финансиране и мога спокойно да кажа, госпожо председател, че това е плод и на вашия труд. Шали сиексиме, програма ši скланджа и sklandžiai и гивен. Литовското а, председателство ще се постарае програмата да започне своевременно, а, според плановете 2014 година. Както знаете, Литва се присъедини към Европейския съюз преди 9 години, 2004 година и сега за пръв път ние поемаме кормилото на съвета на Европейския съюз. Това е внушителна задача. Ние се постарахме да се подготвим с всички сили и искам да ви уверя, че сме готови да осигурим приемственост на действията, гладко функциониране на е, съвета, честно посредничество и преди всичко ангажиране на всички участници в процеса. Ето това са водещите принципи на нашето председателство. Основната ни цел е надежна, растяща и открита Европа. По време на нашето председателство в областта на спорта ще работим по програмата на тройката председателства, разработена съвместно с Ирландия, Литва и Гърция. Основната цел е спорта да допринася за развитие на економиката, за решаване на тежкия проблем с младежката безработица, социална кохезия и укрепване на общественото здраве. Три основни теми има нашата програма в тази област, които отразяват общите ни цели. Ние се насочваме към качеството, а не толкова към количеството на основата на общите ни интереси. Ще се приемат два документа по е, двата първи въпроса. По третия ще бъде обсъждан публично. Първият документ в спорта ще бъде препоръка на съвета за укрепване на здравето чрез физическа активност. Този документ е много важен, защото той посочва мерките за повишаване на физическата активност на населението и така за укрепване на общественото здраве. Световната здравна организация посочва, че липсата на физическа активност е четвъртия по значение рисков фактор за смъртността и заболеваемостта. Това означава, че около 1 милион души умират годишно в Европа поради липса на физическа активност. Според Евробарометър, 60% от европейските граждани избягват да се занимават активно с физически упражнения. Разбира се, всяка държава членка се стреми е, да работи в тази посока, но ако искаме реална, посока, е, реална промяна, ни трябва сътрудничество и споделяне на добра практика. Като има предвид мащаба на проблема, съвета в своите заключения вчера призова комисията да подготви предложение за препоръка и планираме този документ да бъде прият на работната група по спорта през септември, а в края на ноември е, да се гласува от съвета по образованието, младеща, културата и спорта. Втория документ, по който ще работим по време на председателството си е заключение на съвета – относно приноса на спорта за економическата стабилност и растеж е, и е, приобщаващите общността чрез е, преодоляване на младежката безработица. Литва вече започна да прави някои изчисления за приноса на спорта в економиката и предварителните разчети ще бъдат представени скоро. Призовавам и останалите държави членки да направят подобни разчети. Искам да ви уверя, че спортът със сигурност допринася за преодоляване на безработицата, за економическо а, развитие, възпитава дух на съпричастност с останалите и а, това е много важно за обществото, когато то се бори с економическите трудности. Особено важно е това, когато е, изпълняваме стратегията си Европа 2020 година. Не можем да пренебрегнем проблема с младежката безработица над 20% в Европа, в някои отделни страни до 50%. Младежите са нашето бъдеще и ние трябва да се погрижим за тях още днес. Ако не се справим, мнозина младежи няма да работят, няма да учат и в крайна сметка могат да попаднат в маргинализирани екстремистски групи. Спортът създава големи възможности за да овладеят нови умения. Gebėjimai, kurie yra vertinami šiandieninėje darbo rinkoje. Be to sportas, kaip е, Всички е, тези елементи, уменията, е, творчеството са крайно необходими на пазара на труда. Дори и малките инвестиции в спортните центрове и спорт, ните инфраструктури ще доведат до отлични резултати и ще помогнат за изграждането на по-силни, по-безопасни общности и оттам на по-силна Европа. Има и още една тема, която предвиждаме да се разисква в съвета. Това е принципите на доброто управление в спорта. Тази тема е важна, за да се повишат е, уменията на спортните федерации и техните управления. Етиката в спорта, и принципите на ферплея. Доброто управление е условие за самостоятелността на спортните организации и на тяхното саморегулиране. Основните принципи на доброто управление им позволяват да работят самостоятелно, като основен проблем в тази връзка е борбата с допинга. Този проблем винаги е съществувал и много важно е Европейския съюз да излезе с единна позиция, единодушно да постави въпроса пред Световната организация за борба с допинга. Световната организация за борба с допинга е подходящия форум, на който се разработва и кодекса за борба с, с допинга и там е, съвета е добре да представи съгласувана позиция на Европейския съвет през ноември в Йоханесбург. Също така ще работим и по е, въпроса за борбата а, е, срещу оговарянето на резултатите от спортни срещи. Също като допинга, това е тежък проблем за спорта и доброто му име. Ще участваме е, в съвета за изработване на единна позиция при изготвянето на конвенция на съвета на Европа. Ще се опитаме да доуточним мандата и да разпространяваме добри практики. Следващото заседание на съвета по спорта ще се проведе в Брюксел на 26 ноември, но преди това ще има неформална среща на министрите, за да обсъдим приноса на големите спортни срещи към економиката. Всички е, сте добре дошли на тази проява. Искам да кажа, че преди неформалната среща на министрите на спорта на 30 септември комисията ще организира спортен форум. Много важна проява, която ще се състои в Вилнюс. Председателството в областта на спорта ще приключи с среща на генералните директори по въпросите на спорта в Каунас на 2 и 3 декември, където ще обсъдим по-нататъчните планове за работа в областта на спорта. Уважаеми депутати, госпожи и господа, вашата комисия е многобройна и активна с ценен принос за развитието на спорта. Надявам се, че съвместно ще поставим здрави основи за по-нататъчното развитие на спорта. Очаквам ви във Вилнюс през следващите 6 месеца. Надяваме се, че чрез обще, успешно сътрудничество ще постигнем целите на председателството ни. Председателството ни, надявам се, ще бъде полезно за всички държави членки. Аз разчитам на вашата подкрепа и добра воля, каквито до сега съм виждал многократно. Благодаря. Ich gebe das Wort an Santiago Fisas. Bitte. Давам думата на Сантьяго Фисес. Благодаря, госпожа председател. Господин министър, радвам се, че толкова важно министерство ще започна от начало. Радвам се, че толкова важно министерство, като това, което оглавявате вие, а именно Министерството на вътрешните работи, се занимава и с въпросите на спорта. Това говори добре и за литовското председателство. Ние знаем колко важен е спорта за здравето на хората, за интегрирането на мълценствата и на младите хора, за економическия растеж. Всичко това са важни въпроси. Ние в комисията работим усърдно по въпросите на спорта, тъй като от влизането в сила на Лисабонския договор, Европейския парламент за пръв път, както ви е известно, получи правомощия в сферата на спорта, наред с комисията. Ние гласувахме доклад по тази тема. Разбира се, спортът е многообразна сфера. Има много неща, които са включени в него. Но най-напред бих е, искал да потърся вашата подкрепа относно използването на структурните фондове, с които разполагаме, за да бъдат те използвани за спорка, спорта. Важно е вие да убедите комисията да ни позволи да направим това, защото там има много пари и биха могли да се използват добре в сферата на спорта. Разбира се, бюджета ни е малък, специално за спорта, можем, можем да получим доста повече средства от структурните фондове. На следващо място има Европейска седмица на спорта. Европейската комисия работи по организирането на тази проява. Предвиждат се много конференции, за да може през 2015 година да бъде проведена тази седмица на спорта, която да обхване цяла Европа. Това ще бъде много силен сигнал а, за света на спорта. На трето и последно място, но все пак не мога да засегна всички теми, Става дума за подкрепата а, за атлетите, за да могат а, те да се обучават в университетите по нормален начин, като същевременно следват и спортната си кариера. Защото ако не го направят, след като приключи спортната им кариера, се намират в доста тежко положение. Вие споменахте също и въпроса за незаконните залагания. Един от основните проблеми в спорта беше допинга. Сега не се казва, че този проблем е изцяло решен, но е на път да се реши, докато незаконните залагания се превръщат в е, голям проблем и подкопава доверието в спорта. Това не е лесен за разрешаване на проблем, защото голяма част от е, тези незаконни залагания се извършват извън Европа, което изисква тясно международно сътрудничество и мониторинг. Вие сте министър на вътрешните работи и добре знаете, че често мафията отговаря за а, тези залагания и тя е базирана в Азия. Има толкова много въпроси, по които искам да говоря а, и с удоволствие бих откликнал на вашата покана да присъствам на спортния форум в Вилнюс през октомври. Господин министър, имате думата за отговор. Благодаря. Господин Фисъс, аз съм напълно съгласен с това, което споделихте. Аз дори няма какво да добавя. Само искам да подчертая, че, както правилно отбелязахте, аз съм министър на вътрешните работи и както и в Германия, спорта попада в моя ресор. Спортът е много важна сфера и това ме води до третия ми въпрос. Когато а, хората се занимават с спорт, това води и до намаляване на престъпността. Относно структурните фондове, Радвам се, че вие казахте, че ще дойдете във Вилнюс. Това ще ми помогне много при воденето на преговори с Европейската комисия относно използването на структурните фондове за спорта. По отношение на спортната кариера на атлетите, аз имам проблеми с гърба и зная, че много хора, които приключват своята спортна кариера, се оказват в сложна ситуация – Европейският съюз, Европейската комисия, Комисията по културата отделя доста внимание на създаването на по-добри възможности на атлетите при приключване на спортните им кариери и трябва да положим повече усилия в тази посока, за да се подобри благосъстоянието на тези приключили кариерата си атлети, защото това са хора, които постигат великолепни спортни резултати, рискуват собственото си здраве и заслужават нашата помощ. Ще бъде проведен спортен форум в Вилнюс. Надявам се, че ще участвате в него и там ще можем да обсъдим допълнително всички тези въпроси. Благодаря, председателката. Благодаря. В допълнение към казаното от господин Фисъс, не става дума само за това, че някой може да се нарани при спортна дейност, а за това, че атлетите трябва да могат да се обучават докато са атлети, след като приключат спортната им кариера, да има на какво да се опрат. За това говори и министърът. Ние трябва да насочим вниманието си към този въпрос и се надявам, че ще получим вашата подкрепа, защото това е, е сериозно безпокойство за нас в е, Комисията по културата. Ако нямате други въпроси, искам да благодаря на министъра. Четвъртия от четирите министри, които изслушахме днес, е, цялата сутрин беше литовска и имаме 6 месеца на разположение, но тези 6 месеца всъщност вие ще работите само 4 е, и се надявам, че ще бъдем представени в, е, в Вилнюс. Благодаря ви много. Thank you. So, uh, wir kommen jetzt и така стигаме Stигаме до точката Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година. Мартин, имате думата. Мортен. Благодаря, госпожо председател. Първо ще направя няколко бележки по процедурата. Вече има два месеца забавяне на публикуването на проекто бюджета поради преговори по многогодишната финансова рамка. Това, разбира се, създава едно объркване и едно така конфузно положение, при което проекто бюджета не отразява истинската ситуация. Например, програмата Erasmus Plus е включена, което разбира се е добра добро, но остават въпроси като, например, дали за младеща да има отделен бюджетен ред. Аз тук ще очаквам вашите бележки, колеги. Някои от вас знаят, че това също е част от преговорите по Erasmus+. Имаме проекто бюджет за 2014 година, в който са направени е, големи орязвания а, и трябва да а, кажем, че нещата са в по-лош вид от миналата година. Разбира се, важно е да се спести онова, което може да се спести, но аз ще а, ви а, насърча да се чуе и вашия глас в съответната ви област. Аз ще очертая насоките в проекто становището. Първо, 2014 година е първата година, е първата година от новото поколение програми в областта на младеща, спорта, гражданството и така нататък. За първия път европейската измерение в спорта се а, подкрепя а, и а, се хвърля светлина върху важността и. Важно е всички тези нови програми да получат добър старт. И за големите програми Erasmus Plus, Творческа Европа и Европа за гражданите, от, лъже, от е, заделените средства са много по-малки, отколкото от предишното поколение програми до 2013. Това означава, че сме е, от 2013 до 2014 ние се намираме на върха на една висока скала и гледаме към една пропаст. Това се дължи на профила до известна степен на програмите, много от тях започват с по-високи суми в първите години и след това вече с тяхното развитие се получават по-голямо финансиране. Това всичко е повод за загриженост както в парламента, така и за комисията. По тази причина парламента представи настойчиво искане за авансово финансиране по програмите и в преговорите с много, многогодишната финансова рамка. Това означава, че 150 милиона ще бъдат за бюджета 2014-15 на програмата Erasmus+, а също възможности за повишаване на бюджета са доста ограничени в рамките на 25 милиона евро по глава 3, по функция 3, 39,5 милиона също ще бъдат споделени с други комисии, което е нещо ново в сравнение с миналата година, където имахме а, излишък а, по 3Б. Аз зададах въпроси през последните два дни как тази цифра 39,5 как се появява по най-напред тя беше 61 милиона и е намалена с 22 милиона без обяснение. И така че ние, насър... ние апелираме за увеличаване на а, а, а всъщност голяма част става едно урязване на част от сумите. И затова трябва да излезем с едно становище и по този въпрос. Не съм чувал до сега за такова нещо. Мисля, че хората там в които решават въпросите на бюджета, са опиянени от собствената си важност и правят каквото си искат. И затова е много важно това са наистина само няколко милиона, но за нас те са много важни и не виждам защо трябва по този начин да се намаляват тези 80 милиона, които са за, за Шенген, биха могли да се намерят на други, по други пера на, бюро, на бюджета. Тези програми са близки до сърцата на гражданите на Европейския съюз. В 2014 година предстоят и изборите и затова ние трябва да направим всичко възможно да запълним празнотите. Дори малки, малки увеличения ще бъдат плодотворни. Няма да навлизам днеска в детайли по-нататъка, тъй като ние все още очакваме обратна връзка от комисията, която може би ще получим днес или най-късно утре. И там имаме едно забавене. Трябва ни една ясна картина за а, какви проценти от маргина ще имаме на разположение от маржа. И тогава вече можем да заговорим за отделните проекти но разбира се, всички вие може да излезете с вашите лични становища, но според мен е още е рано да се започва една квалифицирана дискусия по този въпрос. Ще знаем повече след лятната вакансия. Ще има едно среща на докладчиците във всяка в началото на септември аз също ще изляза с информация. За сега това е а, всичко. А, по този начин мисля, че очертах положението. Благодаря. Филданк. Благодаря. Нещо аз искам да ви подам. Ние получихме одобрения за допълнителни 43% за Erasmus Plus в сравнение с миналото. И а, председателя на бюджетният комисия, господин Ламасур, ме информира, ще може да издейства допълнителни 150 милиона за Erasmus+. Плюс. Една възможност, на проява на гъвкавост и добра новина. А второто нещо, което искам да ви кажа, че е много ясно е, че някои неща, които са част от Erasmus+, ще имаме нужда още в първата година един инструмент за заем. Ние наистина а, сега имаме пари, които могат да бъдат използвани за, а, до 2014 година. А нещо, което съм казвала и по-рано, бюджета предложен от комисията, почива на обстоятелства, които бяха, когато се създаваше Еразмус Плюс, но ние още не сме я одобрили. Така че се намиране между нещо, което още не е се е родило и нещо, което още те първа ще бъде одобрявано. Но в тристранните преговори аз не мога да разбера защо не се поиска, не бяхме информирани, не се поиска нашето становище. Ние казахме ясно, че имаме, искаме а, глава за младеща и определен процент. А това трябва да се бъде взето предвид в рамките на това ново предложение за бюджет от комисията. Дори да не а, а, се вписва по всички линии, ние имаме разпоредби за финансиране. Не знам как ще решим въпроса, но отново ще повторя. Нямаме още Erasmus+. Плюс. А ще трябва да гласуваме по него. Затова аз питам комисията. Искам от комисията да направи нещата видими в бюджета. Да, може би е трудно, но аз не мога да го да, не мога да се примиря с това положение и няма да се стане зад него. Госпожа Канаева. Благодаря, мога само да подкрепя всичко, което казахте. Само три бюджетни реда има спорт, програма Жан Моне и образование, обучение, младеж на куп. Това подкопава постигнатото с толкова труд и търпение в тристранните ни разговори с комисията и съвета. За 2014 година бюджета ще отрази средствата именно по този начин. Винаги е необходима яснота. Много трудно е да се разграничат цели, програми. И ако всичко е в един кюб, ще се постигне точно обратния ефект. Ние си мислихме, че е, в трилога ясно сме аргументирали целите си, сега Както казах, всичко е нахвърлено в е, един кюб и много трудно може да се направи разграничение по цели. Много жалко и неприемливо е това положение. И технически нямам представа как ще се справим. Следващата седмица имаме крайен срок за измененията, а веднага след лятната вакансия ще трябва да гласуваме. Примерно, можем ли да внасяме изменения за Еразъм Плюс, за да предотвратим някои неблагополучия? Парламентът не е избестрил позицията си, а със сигурност трябва да направим нещо. И по-нататък, нещо не разбирам от това изтегляне на средства напред, дърпане на средства назад – Разбирам, че за 2014 година заемните средства могат да бъдат заделени, защото няма да бъдат реално отпускани. Но ми беше направено предложение да ги използваме за нещо друго. ИТЕР, Галилео са проекти, които ако се изтеглят средствата за Еразъм плюс назад, ще получат средства в началото на периода. Ето това не ми е ясно как ще се получи. Не искаме да се отказваме от бюджетни средства за 2014 и после изобщо да не ги видим 15-та, 16-та и следващите години. Надявам се да чуем едно обяснение. Хелга и Мортен са е, по-наясно. Хелга Трюпел има думата. Позволете ми да започна с един общ коментар. Защо в политическото си изказване в Страсбург е, моята група се обоснова защо не гласуваме за многогодишната финансова рамка. Според нас, ние в парламентарната комисия няма да можем да упражняваме пълноценно правомощията си с такъв бюджет през следващите 5 години. 43% е увеличението на бюджета за Еразъм плюс в сравнение с досегашната финансова рамка. Това е положително явление, но не е толкова, колкото ние и комисията реално искахме. Съвсем основателно ние искахме значително повече средства. Понеже бяхме сигурни, че за обучението на младите хора, за борбата с младежката безработица, тази програма е ключова. Все пак, решението беше взето с мнозинство и се стигна до тук. Гъвкавостта, за която говори господин Ламасур, е в размер на 150 милиона. Ако този инструмент 470 милиона годишно се задейства, трябва да се приемат коригирани годишни бюджети. Това е процедурата, и никак не е сигурно, че когато се е, започне корекция на бюджета, е, ние ще получим онова, което ни е било гарантирано в предишната процедура. Тоест, всеки път трябва да водим битката от начало. По-нататък, каква е връзката между многогодишната финансова рамка и годишните бюджети? Те ще създават ли възможности за нови програми? Наистина съм ядосана, че комисията цяло пренебрегва постигнатото с толкова труд по време на преговорите за спорта, за образованието, за обучението, за младеща. Договореностите трябва да бъдат отразени. Комисията обаче не иска ясно разпределение на целеви средства, да има разбивка, те предпочитат да е по-мъгляво всичко, не за друго, а за да могат да си позволяват повече гъвкавост. Ще чуем и Мортен какво мисли, но тук съм категорична. Сега пак за това изтегляне на средства напред и издърпване назад. Когато средствата се изтеглят а, по определена програма за началото на програмния период – това не означава нищо друго, освен че за други програми средствата трябва да бъдат предвидени за края на периода. Чухме сутринта, че комисията иска да изтегли средствата за ИТЕР и Галилео за сметка на Еразъм или Хоризонт 2020, въпреки обещанията, които беше направила. Това е съвсем различно от е, целите, които парламента си е, постави парламента за финансиране на новаторството по Хоризонт 2020 за образование и обучение. Големи усилия трябва да получим, да положим, така че решенията ни от март да бъдат изпълнени. Ние искахме повече. И още един коментар по програмата Европа за гражданите. Разговаряхме с литовското председателство. Тъжно е с 23% да бъде урязвана тази програма. Това е политическа недълновидност. Струва ми се, че когато се водят преговори с бюджетната комисия, трябва да е бело да се подчертае, че инструмента за гъвкавост трябва да се използва и искаме частично чрез инструмента за гъвкавост да получим средствата си. Дали ще успеем, не знам, но трябва да се опитаме понеже програмата Европа за гражданите е много важна. Трябва да остане вратата отворена за нас. Благодаря. И аз продължавам от тук. Аз внесох предложение за изменение. Знае, че всички сте също толкова разтревожени, колкото съм и аз. Всички се подписват. Искам да е отделно перо а, е, младеща, но ще видим какво ще можем да договорим. Аз не съм специалист по бюджета. Вчера поработихме, трябва да помислим още. Аз ще работя от името на всички, така че да не го правите индивидуално. Но всички идеи трябва да се отразят. Мисля, че можем да го обсъдим. За сега имаме готовно само по а, въпроса за младеща защото там положението наистина е скандално. Господин Белет. Относно младеща, ние подкрепяме Дорис инициативата ти да има отделно перо за младеща. Разбирам, че това е общо мнение в Комисията по културата. Искам да ви напомня, че дадохме мандат на докладчика да се възстанови бюджета, така както беше първоначално, след преди а, съкръщаването му от а, съвета. Но не даваме на никого празен чек. Това, което казва Хелга Трупел, нещата към момента отразяват програмите, както са предложени от комисията. Текстът беше одобрен от съвета, но парламентът изчаква реакциите на комисията, да видим по какъв начин бележките ще се отразят и какво и как ще бъдат включени мненията на съвета и на Европейския парламент в окончателния текст. Госпожо председател, искам да спомена още две неща по този въпрос. Считам, че си струва да имаме предвид, че някои от предложените действия могат да попаднат в нови програми, като тези за спорта или други и по този начин могат да се намалят бюджетните проблеми, които имаме относно всички предложения за подготвителни мерки и пилотни проекти. На следващо място, госпожо председател, трябва да се оставим известна възможност за маневриране, що се отнася до бюджета за специални годишни прояви. Поне две подобни прояви могат да бъдат споменати. Европейско, европейски шампионат и също uh, и специална олимпиада. Председателят е, относно специалните прояви, ние можем да ги обсъдим през септември. Трябва да изчакаме първо комисията да направи оценка. Аз вече отеглих някои от предложенията за изменения, тъй като а, е, те се вписват в Еразъм Плюс. Сега трябва да предложим на комисията изменения, които биха могли да се приемат на този етап. Тоест, те трябва да са малко на брой и хората, които заседават в комисията по бюджета, моля да се придържат към това, което ще решим в тази комисия през септември. Това е изключително важно. Какво друго имаме? Преди да приключим работа за сутринта трябва да гласуваме хоризонталния мандат за докладчика. И така, кой е да за това господин Локегард да има този мандат до септември, моля да вдигне ръка. Achso, und jetzt ähm, äh, hätte ich gerne mal die Kommission. Die sitzt jetzt so weit hinter uns. Und ähm, ja. Сега представители на комисията. Госпожа Камверт? Не? Тогава комисията. Договора изисква от комисията да предложи преди 1 юли проект бюджета и комисията го направи на 26 юни, когато преговорите по международната финансова рамка са приключили. господин Локегар, че ще има нужда от някои коригирания на бюджета в бъдещата процедура, особено текста за Erasmus плюс комисията ще види как по най-добър начин да го включи, да включи тези договорени промени на тази основа ми смятаме да обявим първият търк най-вероятно през ноември. Дайте ми, позволете ми да се спра на някои от промените и предизвикателствата. С една добра новина ще започна. Последното преразглеждане на рамката вижда възможност за изтегляне напред на 150 милиона евро в кредитите за поети задължения за 2015 година. Разделението, което предлагаме е 60 милиона през 2014 година и 90 милиона през 2015 година за проекто бюджета 2014. Това ще рече, че а, кредитите а, за Erasmus Plus няма да се намаляват в сравнение с онези за 2013 година. Точно обратното ще се увеличат с 4%. В рамките на този бюджет ще ни трябват най-малко 30 милиона евро, за да задвижим а, а, инструмента за студентски заеми за 2014 година. Такова из, ново изтегляне напред на средства е и за а, творческа Европа, което ни да, задължи да, отложи, да отложим лансирането на инструмента за гарантиране към 2014, от 2014 до 2016, за да можем да осигурим гранта за медиите. Ситуацията е особено тревожна по отношение на плащанията международната финансова рамка предвижда много малки тавани за кредити а, порт, и няма изключение за образованието и културата комисията а, фактически не разчита на никакъв а, марж. Ние вече урязахме някои а, ставки а, за предфинансирането по всички функции на бюджета. За Erasmus Plus общите а, кредити са ограничени на 930 милиона евро, което съответства на 64% на кредити за поети задължения от предишния период. Нашите изчисления а, показват, а, че в, през септември 2014 година ще се включат а, и действия а, от националните агенции, а, което означава, че има голям а, риск а, тежкото положение от а, 2012 да се повтори ще ни трябва е, цялата наша колективна творческа енергия, за да можем да осигурим плащания за всички поети задължения. По отношение на въпроса дали трябва или не трябва да има отделен бюджетен ред е, за младеща в е, Erasmus+, Позволете ми да хвърля светлина от гледна точка на комисията политическото споразумение между съвета и парламента по програмата Erasmus Plus предвижда отделна глава с увеличение на бюджета с 10%. Факта, че имаме такъв бюджет за младеща, не означава, че това трябва да бъде отрезено в отделен бюджетен ред. Всъщност, имайки отделен бюджетен ред, няма да окаже никакво влияние върху нивото на финансиране за младежкия сектор Комисията ще спази 10% кредити за младеща, средства отделени за младеща от административна гледна точка, отделен бюджетен ред за младеща ще бъде едно бреме, що се отнася до управление на проблема, особено за националните разплащателни агенции. Те ще получат финансиране от три различни компонента на разбивката на бюджета. Първо, от децентрализираната част на бюджета за образование и обучение, второ от децентралираната част на младежкия бюджет и трето оперативните грантове за, междуна... за националните агенции. Разделяйки тези отделни а, а, неща ще бъде бреме за националните агенции. Те ще получат трансфери по две или три бюджетни линии, което означава услужени, позволете ми да подчертая, скъпи системи на кредитиране, плащания и така нататък. От прагматична гледна точка, за това комисията предпочита една единствена нали, бюджетен ред, който да покрива цялата програма Erasmus+. Между другото, а, така действаме и по, с бюджетния ред а, по други а, младежки програми. Искам да подчертая отново, че това няма да има никакво въздействие върху нивото на средствата, разпределени, заделени за младежкия сектор. И на последно място няколко думи за пилотните е, проекти и подготвителните действия. В тази област комисията винаги е оценявала идеите на Европейския парламент, е, които водят до ценни допълнения към е, нашата обща работа. Например, спортните а, действия бяха включени в новата програма Erasmus Plus и ще бъдат включени в а, бъдещата програма. Въпреки това, в навечерието на въвеждането на двете програми Erasmus и Творческа Европа, бюро, бюджета ще бъде повишен, а пък в зависимост от това дали пилотните проекти и подготвителните програми могат да бъдат включени в финансирането. Комисията ще препоръча на парламента да не финансира инициативи извън програмата. Например, спорта ще има глава по новите програми, така че няма да е необходимо да се продължи с подготвителните действия, както ние, вие ще получите детайлните коментари на комисията през следващите няколко дни. Благодаря. Also ich verstehe gar nichts mehr. Wieso? Аз нищо не разбирам. Zugriff zu MFF. Как така от 2014 година няма да можем да поставим под контрол а, изцяло многогодишната финансова рамка? Договорена ли е сумата или не е договорена? Там ли е или не е? Всеки път ли отново и отново ще повтаряме, че Еразъм за всички или Еразъм плюс не е финансово обезпечено? Защото ние си приказваме, приказваме и най-накрая идва някой и ми казва, о, обаче няма пари. Аз ли съм глупава? Или тези, които са писали такива обяснения, са глупави? Аз съм абсолютно сигурна, че е второто. И няма какво да ми обяснявате колко е сложно. Как ще го общетоводявате си е ваш проблем. Трябва да има бюджетен ред за младеща. Всеки да го прочете и да го разбере. Как ще си го управлявате си е ваша работа. Казвате, някакви 10% ще си стоят някъде. Сами си затруднявате живота. Не може ли по-просто, по-прагматично? Няма защо да го осложнявате толкова. Не можем да се обърнем към младежките организации и да им кажем, ау лишиха ви от а, бюджетен ред въпреки всичко, което направихме е, в тристранните преговори. Свършете си работата, направете нови изчисления и елате пак. Как можем да говорим за а, еразъм за всички, когато не е отразен в бюджета и утре ще ми кажете, той не съществува? И какво ще стане? Еразъм въпросителен знак, а не Еразъм плюс. Аз си преговарям, боря се за всяко къще от тази програма. Стигаме до споразумение в е, тристранните срещи. Надявам се да не го приемате лично. Заповядайте сега. Мога само да ви подкрепя. В крайна сметка, като се замисли е, човек, вече престава да е ясно какви са бюджетните редове. Ако по този начин е, ще гледаме бюджета, ми то въобще да махнем всякакви бюджетни редове и всякакви разбив. Внасяме предложения, отразяваме договореностите в тристранните преговори. Ако трябва три реда за младеща, добре, нека да бъдат три. Какъв е проблема за бюджета? Аз също не съм бюджетен експерт. Но непрекъснато се опитват да ме убедят, че бюджета е толкова сложно нещо, че аз не мога да го разбера. Мисля, че умишлено се усложнява бюджета, за да не можем да се ориентираме в него. Да не може човек, който не е експерт, да го погледне и да му стане ясно. Може би през септември вече няма да можем да плащаме на студентите по Ераза. Как ще ги погледнем в очите? А, бюджетни кредити, поети задължения и без това нищо не се разбира от тези осложнени понятия. Председателката. И още нещо. Програмата Учене през целия живот е един бюджетен ред. Обаче там се включва и програмата Жан Моне. А, а в същото време имаме, е, имаме и други програми, които стоят някъде скрити. Благодаря, госпожо председател. Много съм изненадана. Категорично ни трябва повече информация. За Еразъм няма нужда от изтегляне на средства напред. За творческа Европа положението е обратното. През 2014 година нямаме увеличение на първоначално предложената сума. Ясна ни е каква е оценката на комисията. Има 9% увеличение. Не е чак толкова много, но все пак е ясен признак. Но финансовите а, е, средства по инструмента от а, е, а, е, предложените 200 сега е 120. Сега поетите а, задължения пак се намаляват. Плащанията по тях а, са тръгнали нагоре. Може би са технически тези подробности, но нещо не разбирам в предложението. А за Еразъм не мога да разбера защо поетите задължения са по-малко за цялостния 7 годишен период. Мисля, че това е ясен сигнал. Не, че разполагаме с по-малко средства, а че политическия ни ангажимент отслабва. Може ли някой да ми го обясни? Хелга. Verhandlungen über jetzt Erasmus Plus angelegt haben, ähm, egal. Сега за политиката, всички ние, когато договаряхме Еразъм Плюс, знаем а, каква позиция отстоявахме. Трябва да има отделен бюджетен ред младеж. Това е изключително важно. Политически. Това е ясно послание – Многогодишната финансова рамка има поети ангажименти от една страна и от друга страна плащания. И когато съпоставите числата, ще видите, че между плащанията и поетите ангажименти вече има несъответствие. Ламасур обяснява тази разлика и каза, че не са намалени плащанията и в същото време, ако могат да се плащат само 64%, най-късно през септември ще ви свършат парите. Ето, това е сделката по, международн... по а, многогодишната финансова рамка и мнозинството охотно гласува в подкрепа на това предложение. И сега вече се развързаха ръцете на всички да си правят каквото искат. Рано или късно ще плачем и ще се каем, защото 64% изобщо не са достатъчни. Ето, виждате откъде проистича конфликтът. Гласувахме за едно, а се представя другото. Комисията. Благодаря. Първо, по разминаването между кредитите за плащания и за поетия задължения в международната финансова рамка. В това отношение подкрепям казаното току-що от госпожа Трупел. Разбира се, имаме доста особена система за бюджетиране на европейско ниво. Само Белгия и Франция имат съпоставими системи. За съжаление, има все по-голяма ножица, която се отваря между бюджетните кредити за плащания и за поети задължения. До септември следващата година, според нашите разчети, ще свършат средствата за Еразъм Плюс. Можем само да се надяваме, че някъде другаде в европейския бюджет е, ще има по-малко направени разходи от предвидените, за да може да се покрие тази дупка. Но не сме убедени, че това ще се случи. Това е свързано и с въпроса за творческа Европа. Въпросът беше защо плащанията нарастват, докато кредитите за за поети ангажименти намаляват. Трябва да привидим плащания в съответствие с вече поетите ангажименти, което означава, че поради високите ангажименти поети през последните години в областта на културата и медиите, сега трябва да се намерят средства да бъдат покрити разходите за тях. Именно за това се стига до разминаването. Нека отново да се върна към трудният въпрос за отделно, отделен бюджетен ред за младеща. Политически разбира сме много добре какво искате да кажете, но от наша гледна точка въпроса за младежите вече е получил ясно заделяне на средства в рамките на 10%. Това е строго разписано в правната база и трябва да сме по-прагматични, да ни осложняваме ненужно нещата. Ето защо ние бихме предпочетли да има един бюджетен ред за всички децентрализирани дейности. Госпожо председател, вие споменахте а, сравнението с а, Жан Моне и спорта, където се предлагат отделни бюджетни линии, но това са централизирани дейности и те ще бъдат изцяло реализирани централно тук а, в Брюксел, което означава, че в този случай логиката е по-различна и тежестта върху националните агенции няма да съществува, тъй като националните агенции няма да участват. Именно поради това ние считаме, че за да бъдем прагматични, не бива да осложняваме прекомерно живота на националните агенции. Благодаря. Председателят. Да, вие използвахте моите думи, но трябва да ме цитирате правилно. Виждаме колко сложни са процедурите и затова казах, че трябва да бъдем по-практични, да се опростят процедурите. Читам, че отделен бюджетен ред за младеща не трябва да е нещо по-трудно, отколкото да няма отделен ред. Ето защо бих искал да ви помоля да има такъв отделен бюджетен ред за младежите. Иначе не можем да защитим позицията си пред външния свят. Вие ще трябва да водите преговорите, действително, но моля да отчетете нашето искане, моля да предадете нашето послание няма да отстъпим по него. Мисля, че отстъпихме в много други отношения. Следващата година предстоят европейски избори. Представете си какво ще се случи, ако се оказа, че не можем да плащаме за еразъм. Вече имахме подобен проблем. Имаше 23% намаляване. Няма да може да плащаме за еразъм и ще изглеждаме смешни. Комисията не може да остане безучастна, защото ако няма Европейски съюз, няма да има и Европейска комисия. Ние ще направим предложение за изменение, ще видим какво трябва да се направи, за да се отрази това, което сме обсъждали в рамките на а, триалога и как а, това да се предвиди в бюджета. Боя се, че не мога да ви предам друго послание, но сигурно очаквахте точно а, това, което казах. Сега давам думата още веднъж на господин Локи а, като докладчик. Госпожо председател, вие каз... казахте точно това, което исках да кажа, че ситуацията е изключително сложна към момента, доста объркваща е. Позволете ми обаче да спомена две неща. Вие сте права да подчертаете, че трябва да се внесат а, съществени изменения. Това е пътят, който трябва да следваме. Това трябва да е процедурата. По въпроса за Лоудинг, средствата 150 милиона евро не са нещо допълнително. Ако Масур го е казал, това, той ви е подвел. Едно е да имаме по-ранни ангажименти на по-ранен етап, но все пак те трябва да бъдат плащани на по-късен. Може и да греша, но трябва да изясним този въпрос. Необходимо е да съберем допълнителна информация по въпроса. Надявам се, че ще можем да изчистим поне този въпрос съвсем скоро защото постъпва най-разнородна информация. И ако ми позволите да предложа следното. Може би е малко късно на този етап, но ми се струва, че се нуждаем от информация а, за това какво точно ще означава фронтлоудинг и беклоудинг. да се знае какво точно се има предвид по тези въпроси при воденето на преговори за многодишната финансова рамка. Относно отделния бюджетен ред, тук е обик... се натъкваме на обичайния сблъсък между технически и политически съображения. Господин Белет говори за пилотните проекти, аз съм напълно съгласен с него. Може би имаме някакви възможности за маневриране при новите програми, за включване на проекти в тези програми, за да имаме по-голяма свобода при изразходването на останалите средства, но нека да поддържаме контакт през идните седмици по този въпрос. Струва ми се, че това е всичко, което исках да кажа. Що се отнася до процедурата от тук нататък, както госпожа пак подчерта, разполагаме с около една седмица за предложение за изменение. Моля да спазите този срок, както по проекто становището за бюджета. 17 юли е крайния срок до обяд. Това е наистина крайния срок. Съветът съкръщава сумите предвидени в проекто бюджета, но доколкото разбирам, сега аз разполагам с мандат да изискам възстановяването на първоначално предложените суми. Но ние трябва да ги направим като изменение към бюджета. Не е достатъчно да кажем само на комисията какво е искане, а да формулираме това като предложение за изменения. Госпожа Пак, отново. На конференцията на председателите на парламентарни комисии господин Ламасур говори за резултата от преговорите по МФР и той подчерта, че ще получим 150 милиона повече, което означава 1% повече от това, което беше предвидено. И аз попитах, казаха ми, че това е вярно представители на комисията може да потвърди дали това е така или не. Ние тук говорим само за бюджетни кредити за поети ангажименти. И тук става дума за фронтлоудинг, което означава, както господин Локегар каза, че и съгласно нашето разбиране, тези 150 милиона допълнителни за 2014 и 2015 година ще трябва да бъдат а, извадени от а, бюджетните кредити за поети ангажименти за следващите 5 години след тези две от същата програма. Тогава защо твърди, че е повече? Три пъти попитах на конференцията на председателите на комисии. Някой трябваше да ме накара да разбера нещата добре. Това е нещо като лъжа. Не може да се работи по този начин. Ако имам парите, ще ги харча. Ако ги нямам, не мога да ги харча. Дори няма и да ги обещавам. Сега сме в ситуация, при която всяка година питаме дали има пари или не. Това по същество е една лъжа, нали? Но нека да приключим за сега. Приятен обяд! Ще продължим днес след обед. Не ме карайте да идвам сама.